Uh, so Добър ден на всички. Приветствам ви топло, с добре дошли в Европейския парламент. Особено за тези, които са дошли специално за изслушването във връзка с правоприлагането, осъществявано от митническите органи по отношение на правата върху интелектуалната собственост. Това е важен документ, върху който работи нашата комисия в момента. Разглежда се документа и затова е важно да чуем становището на различните заинтересовани лица. Много съм благодарен на комитета на, докладчици, на докладчика, на господин Кройцман за това, че успя да покани толкова много интересни хора. Доста работа ни очаква този следобят. Само някои въпроси ще спомена за организацията на самото изслушване. Господин Юрген Кройцман ще представи по-подробно съдържанието и ще се говори малко повече за самото предложение, малко по-подробно. Ще имаме три отделни а, секции, които виждате в своите а, програми. Участват експерти в началото на всеки от панелите. Дали сме различни часове на експертите. Всеки експерт ще има максимум 10 минути, за да се изкаже пред нас. Ще сложим часовника на дисплеите, така че да ги виждате. Ще бъдем така доста строги по отношение на времето. Ще следим стрикно за неговото спазване, но ще дадем възможност да се отговори на въпроси, зададени от членовете на Европейския парламент. След всяка една от трите сесии ще имаме така обсъждане, въпроси и отговори. Участват и други колеги, най-вече докладчици от комисиите, даващи становища, от правната комисия, от други комисии. Те ще имат също възможност да се изкажат. Това е формата и сега започваме веднага, за да можем да приключим точно в 6.30. Но преди това ще дам думата на господин Юрген Кройцман. Искам само да кажа, че имаме превод на повечето езици за онези от вас, които ще слушат превода. Искам също така да кажа, че заседанието се излъчва и по интернет и затова казвам добър ден и на всички, които ни слушат и гледат онлайн. Сигурни сме, че има много хора от общността, които се интересуват от това предложение. И така, без повече забавяне, господин Кройцман, давам ви думата, за да откриете изслушването. Добър ден, благодаря. Чух, че ще участват повече от 50 души, заинтересовани страни. Добре дошли в нашата комисия на изслушването по правоприлагане, осъществявано от митническите органи във връзка с интелектуалната собственост. Тук говорим за едно предложение на комисията за регламент 4 от 2007 година, като тук говорим за условията, при които митниците могат да се намесват, когато стоките са под, под определен надзор и се смята, че може да са подлежали на фалшификация, което води до нарушаване на правата по интелектуалната собственост. Има някои технически аспекти, а именно, че не винаги митниците разбират измеренията, последствията от всичко това и затова е важно за Европейския парламент да чуе мнението на експерти и специалисти в тази област. По тази причина сме избрали мнозина представители от стопанския сектор, от различни организации, които да споделят а, своя опит. Докладчиците заедно решиха да разделят експертите на три отделни групи. В първата част ще разглеждаме а, така определени конкретни стратегии за разрешаване на проблемите за в бъдеще. Ще разгледаме също така обхвата на регламента, обхващането на нови интелектуални права, правата и измеренията в тази връзка. А също така и някои въпроси, например, дали митниците могат да се намесват в някои случаи, в които има нарушения. Дали това отговаря на настоящите задължения регламенти, дали митниците правят това, дали се намесват в такива случаи. След това ще разгледаме информацията, задълженията да се предоставя информация. Разбира се, искаме да наложим по-строги правила, особено що се отнася и до проследяемостта на фалшифицирани стоки. Ще отгледаме, разгледаме отговорностите и задълженията за такива проверки, кой ще отговаря за тях. Ще говорим за доставчици, доставчици на етропревозвачи, също така необходимите разходи, които са свързани с определени доставки, доставчици, които не разглеждат много добре проблематиката, свързана с транспортирането на стоки, какви са измеренията. понякога може да се стигне до там, че да се фалшифицира адреса, който фигурира на определени пратки. В този случай какво става? Кой ще поеме разходите по транспортирането, да речем? Също така, наистина, ще говорим и за разходите, както и за правните изисквания. За това и други държави членки, дали трябва да се призовават и те да подпомагат процеса, дали трябва да се намаляват разходите и така нататък. Може би комисията има някои идеи, но се нуждаете от одобрението на митническите власти. Да речем нещо, което идва от Люксембург. Дали трябва да бъде разрушено, дали трябва да се унищожи в Люксембург или трябва да се изпрати в друга страна, да речем в Германия, ако унищожаването на тези стоки е по-ефтино. Също така унищожаването на стоки без присъствието на притежателя на правата или пък ако се стигне до определена патова ситуация при определенето на това на кого принадлежат интелектуалните права. Дали митниците определят или това не е необходимо. Във втората сесия ще разгледаме потребителите и багажа Що се отнася до регламента, багажа все още е изключен от този е, регламент и според текста на регламента има определени обстоятелства, в които говорим за нетърговското ползване на определени стоки. Това също трябва да се разгледа, трябва да се разгледа този въпрос много по-отблизо. Много е важно да сме пределно ясни. Ако да речем става дума за часовници, за Ролекс, дали говорим за един часовник, или поговорим за цяла пратка от е, часовници Rolex. Това е съвсем различен сценарий. И отново, как се процедира при унищожаването на подобни стоки, когато говорим за тези типове сценарии дали потребителите ще пострадат, дали ще има някакви щети за тях. Или пък може да поръчате определени стоки, определени артикули, вие получавате това по почтата. Разбира се, почтенските служби няма да разбират, че ви достават фалшиви стоки. Вие вече сте заплатили артикулите, което означава, че вие сте измамени и как да процедирате от тук насетне, как да получите своите пари обратно, как да възстановите своите разходи. т.е. да говорим и за много по-добра защита на потребителите ако те са действали добросъвестно, ако са закупили дадена стока, тя е разрушена от митническите власти. А, мисля, че тук нямаме ясни дефиниции. Важно е, че комисията излиза с предложения, получи сме над 30 предложения за различни дефиниции. Говорим и с заинтересованите страни за това да речем как се определя малка пратка, какво означава това. Също така потребителските организации, ние искахме да ги а, поканим, за да говорят по време на втория кръг от разговор отговори, но мисля, че те нямаха време да присъстват на това изслушване или пък просто се сметнали, че темата не е толкова важна или толкова интересна. Но ако бяха погледнали моите конкретни въпроси, ще да видят, че ние разглеждаме много отблизо правата на потребителите. В третата сесия ще говорим за стоките, които преминават транзитно през определени а, територии. Имаме стоки, при които се нарушават при транспортирането на интелектуалните права, правата на интелектуална собственост. Как се а, справяме с такива случаи? Защото да речем, имаме случаи на конфискация на стоки, а, които не влизат въобще в Европейския съюз, а те пък е трябвало да преминат през територията на съюза транзитно. В този случай как се уреждат правата? Например, генеричните лекарства, които се внасят в съюза. Разбирам, че ние ние също тук трябва да се занимаем с тази тема. Имаме осъществен голям напредък по темата и е важно да се участва в дебатите. Ние задаваме и този въпрос на комисията, защото точно тези конкретни стоки са извън обхвата на регламента. Всъщност получих отговор, че е възможно да позволим на митническите власти да конфискуват стоки, дори когато те преминават транзитно. Нашия отговор пък от друга страна беше, че това не става видно от регламента. Освен това, нашата комисия всъщност Инта е водещата комисия в тази област и е важно да чуем също така и те какво имат да кажат по въпроса. Възникват въпроси за разпоредбите, които се касаят стоките, преминаващи транзитно. Тук говорим и за фалшиви стоки и за лекарства. И а, определено ни трябват много ясни дефиниции. Надявам се, че днес ще получим отговор на много от така задарните въпроси, а, преди да започнем да говорим по а, въпросите по същество. Нека да приветстваме колегите от другите комисии, госпожа Гало. А, може би, госпожа Гало, ако обичате да вземете думата, за да направите встъпително слово от своя страна. А, благодаря ви, господин председател. Um, uh, Много благодаря. С ваше позволение искам да приветствам двамата ни докладчици от две комисии на парламента, с които работим в тясно сътрудничество. Госпожа Андрес Баре от Международна търговия и а, също така а, Мариел Гало, члени на правната и на нашата комисия. Сега Искам да дам 4 минути за уводни думи. Ако може да спазите времето, ще бъде чудесно. Госпожа Баре. Благодаря. Благодаря, че ни поканихте на това е публично изслушване на Комисията за защита на правата на потребителите и вътрешния пазар. Тема важна и за парламентарната комисия по международна търговия. Ние искаме да допренесем а, за а, тази а, тема. А, защото когато говорим за международна търговия, разглеждаме връзката между глобалните а, тенденции и местните. Какво става в нашите страни? 0,05% от БВП е дялът 0,5% от БВП е дялът на външната търговия. Външната търговия е много важна а, и не по-малко важни са правата на потребителите, които трябва да се устояват в нея. От гледна а, точка на международната търговия, ние също разглеждаме а, въпроса с фалшификацията и ролята на митническите органи. Митниците определено имат роля, те са задължени да следят международните стокови потоци, вноса и износа, да се борят с фашликацията и пиратството. И за това Европейския съюз цели укрепването на митниците е, в е, полза на е, засилването, запазването и засилването на нашата конкурентоспособност и запазването на нашите търговски марки. Ние имаме мисията да защитаваме и нашата постиженията на нашата научна и развойна дейност. Аз съм докладчик от комисията Инте. Това са елементи, които трябва да влязат в доклада. Мисля, че темата за транзитните стоки беше спомената справо. Има стоки, които не са заведени в стокооборота на дадена фирма, защото те са стоки в транзит. Самата концепция, самото понятие за стоки на път може да доведе до отклоняването им, заместването им с фалшификати. Ние трябва да спрем подобни стоки, да не им се разрешава достъп до пазара на Европейския съюз. Затова искам да кажа, че не се говори за стоки на път, освен в преамбилната част на доклада. С удоволствие бих приветствала упоменаването на фалшифицираните стоки с като им се отдаде повече внимание в доклада Нашите митнически служители са на фронтовата линия. Те се борят с различни а, трикове за, а, за обикаляне на данъчните и митнически задължения. Те защитават а, а, интелектуалните права от фалшификати и пиратство. Митническите служби можем да кажем, а, а имат представителна роля а, по отношение на вносителите и износителите. Аз съм, например, а, от а, Валенсия а, и е много трудно да се направи оценка на транзитираните а, с, стоки. А, митническите а, власти трябва да засичат и проверяват пратки, които според тях крият риск. А дефиницията на генеричните е, лекарствени средства не означава, че те са фалшифицирани. Не трябва да се отъждествяват двете понятия. Необходимо е обаче да следим тези потоци а, и да внимаваме да не се промъкнат фалшификати. Искам да подчертая значението на международното сътрудничество а, в а, митническото правоприлагане. Така ще подобрим а, борбата с фалшификациите и търговията с незаконни стоки. Друга важно понятие са паралел, е паралелния внос. Трябва да говорим за паралелната информация, нещо за което не се е, споменава в доклада, а според мен то е важно, ако искаме да е, обхванем целият обхват на възможни фалшификации. Благодаря. Благодаря ви много. А, за някои от темите, които споменахте, сме заделили и отделно специално време в това изслушване, като например стоките на път. Сега на госпожа Гало от гледна точка на парламентарната комисия по правни въпроси. Е, Благодаря, господин председател. Мисля, че това изслушване е много полезно защото то ще ни даде възможност да чуем гледната точка на експертите, на, пред... на представители на предприятията, на представителите на митническите служби, на всички, които се борят с фалшификатите и да разгледаме както технически, така и деликатни политически въпроси, а, на които ще се спра в моето кратко представяне. Аз тук представям, а, съм по, два, по две линии. От една страна а, съм тук в, а, на панела, но също така съм и докладчик в Сянка а, от името на ЕНП в ИМКО. Три кратки забележки. Първо за приложеното поле. Както току-що каза а, колегата, когато става дума за паралелният внос, дали той трябва да бъде обхванат от бъдещият регламент. Дали става дума за нещо, което се отнася до договорни отношения или за нарушаване на правата на интелектуална собственост, с които трябва да се борят митническите власти. Втори въпрос. Комисията ни предлага да изключваме стоките в личният багаж на пътниците – и да има специална процедура за малките почтенски пратки. Когато става дума за риск, е, един турист идва от Китай, в кувара си носи 4 чанти Луи Витон и какво значи по това предложение трябва да не го санкционираме. А всъщност той трябва да попадне под ударите на закона. Този въпрос не е политически коректен и е много трудно да се каже, че личният багаж на пътниците не трябва да бъде включен в регламента. Второ, за генеричните лекарства. Това е също деликатен политически въпрос. Поради търговският конфликт между Европейския съюз, Индия и Бразилия. В 17-та е, точка от преамбюла се споменават законодателните предложения по този въпрос. Надявам се, че онези, които ще говорят тук, ще могат да внесат известна яснота по този въпрос. Добавям, че фалшифицираните лекарства има значение за общественото здраве. Е, цитирам е, позицията на СЗО за фалшифицираните лекарства, които се разпространяват в редица африкански, азиатски и латиноамерикански страни. Дали е, тази да бъде взета предвид от законодателните текстове? Това второ. Трето, е, да кажа нещо за малките почтенски пратки. Както знаете, от 15 000 се увеличиха на 45 000 задържаните пратки през 2010 година. Обикновено за малките почтенски пратки се използва облегчена процедура, когато става дума за експресни и почтенски пратки. Но аз бих искала да чуя мнението на експертите относно процедурата, която комисията предлага. Смятат ли те, че тя ще бъде ефикасна? Смятат ли, а, че срокът от 20 работни дни, който е предвиден от 24 ти член на регламента, отговаря на характерът, простият, упростеният характер, който трябва да има една подобна процедура. Според мен това са важни въпроси и тяхното изясняване ще нададе възможност да проведем един интересен дебат, който очаквам с нетърпение. Благодаря. Благодаря. Разбира се, ние очакваме и вашето участие в дебата, а сега без по-нататъчно забавяне минаваме към първият сесия от нашето изслушване. Вероятно всички имате пред себе си кратките биографични бележки за нашите лектори, така че аз няма да ги представям. Първо ще дам думата на Кристоф Цимерман. Аз за първи път го срещнах, когато той работеше в комисията по въпроса за правоприлагането от митническите власти. По-специално се занимаваше с керамичната, керамичната промишленост, а сега работи в Световната митническа организация, но е наш редовен гост, така че той е идеалният лектор за, за началото на нашата сесия. Благодаря, господин председател, дами и господа. А, а, преди 12 години наистина а, работих в, по въпроса за фалшифицирането на керамични продукти. Благодаря, че давате думата на Световната митническа организация, която е едно междуправителствена организация, която а, обединява а, 177 митнически организации. Въпреки, че в нашия мандат не влиза възможност да осъждаме да преценяваме качествата на едно или друго законодателство, с ваше позволение ще говоря за две тенденции, които се очертават вече от 3-4 години. Това са първо нарушенията, където става. Това са фалшифицирани продукти, които засягат здравето на потребителя, нарушаване, нарушение на а, правото на интелектуална собственост. И сега, в условията на кризата, още един въпрос, който трябва да решим, това е а, интернет трафикът с почтенски пратки. Има над 3 милиарда почтенски пратки, които се обменят всяка година. А, и това ви дава представа а, за размерите на проблема. Проблемът е с, за фалшификатите а, еволюират. Пътя на а, фалшификатите много бързо се променя. А, контейнерите минават през свободните търговски зони, сменят се техните товарителници и други документи е, описват се стоки, които те не съдържат всъщност. Е, така че е, не става дума само за луксозни стоки. През юли в Африка имахме операция, която обхвана 20 страни. 43 милиона фалшифицирани артикула хванахме. Значи 100 хиляди маркови чанти и 8 милиона медикаменти фалшифицирани. Тоест, виждате какви са размерите на проблема. Говорим за глобализация, говорим за, глоба, и за глобализация на фалшификатите. Това, което минава през Европа, а, уж минава транзитно, но не значи, че няма да спре в Европа. Това се отнася и до интернет трафикът на фалшифицирани стоки. Аз говоря за фалшифицирани стоки, не за пиратство. значи, говорим за фалшифициране на хранителни продукти, на резервни части, които много пъти пристигат с почтенски пратки. Нашия проблем не е интернета. А проблема е огромният брой на пощенските пратки на колетите, които пристигат, много трудно е да анализираме риска, тъй като за жалост нямаме съответният а, а, манифест, съответна товарителница, както в другите случаи. Единственото, а, а, значи, което може да направим, това е с ножа да резнем, да видим какво има вътре. И, господин председател, ако ми разрешите, ще се спра на още един-два въпроса. Ще искам да ви покажа и няколко снимки. Не трябва да изпадаме в митоманство или мегаломания, но искам да ви покажа. Ето вижте, фалшифицирани е, е, джапанки. Е, те са така наречените токсични е, е, обувни стоки. Вижте какъв е резултатът върху здравето на онзи, който ги носи. Подобни е, картинки има много. Вижте, е, тук е, това са е, известители на пожар. ако те са фалшифицирани, какво ще стане? Ето един хотел в Кувейт, който изгоря поради това, че известителната система е била фалшива, не е работила. Значи това са стоки, които засягат и здравето и живота на потребителя. А вижте тук кремове, които не съществуват. това е доста удивително удивителна находка. В дясно виждаме известна марка на крем. Нека ме извините. Той е направен за увеличаване на гърдите, женските гърди. Никога не е произвеждано подобно нещо от тази фирма може да се намери подобен крем фалшифициран и в Европа, и извън Европа. Вижте какво откриваме навсякъде. Вижте как произвеждат една доста известна напитка. Тя се бутилира и след това не се продава. И а, затова ние приветстваме а, инициативата на комисията, защото абсолютно необходима е а, законодателна уредба на този проблем. Последният регламент е от 2003 година. От 2003 година насам всичко се е променило. Огромна е промяната. И затова си позволявам да ви представя няколко, да ви с няколко цифри. Над 600% увеличаване има на фалшификатите. 125% увеличаване на фалшификатите при резервните части огромно увеличаване на фалшивите медикаменти. Между 2009 и 2010 година над 210% увеличаване има фалшификатите в хранителните продукти. Статистиката на Европейския съюз и на таксуд потвърждават тази тенденция. 10 000 случаи на фалшификати имахме през 2003 година. През 2010 те са а, 70 хиляди. Значи, близо 10 пъти, 7-8 пъти повече. А, и това се дължи преди всичко на интернет. Интернет, господин председател, както вие много добре знаете, в 2008 година се проведе много важна операция в 27-те страни членки, наречена операция Медифект. Резултатът бяха 30-40 милиона фалшиви лекарства, заловени това не значи обаче само фалшиви лекарства, нали но и това само за два месеца беше сторено. Операцията, която беше проведена неодавно от Ентерпол, потвърждава тези данни. И затова ние а, а, насърчаваме, поощряваме, приветстваме инициативата на Европейския съюз за законодателно уреждане на този въпрос, защото ние сме изправени при една истинска пандемия. Не може да сложим по един митничар до всеки контейнер, до всеки куфър, до всяка пратка. Но очевидно в економическите обстоятелства, които преживяваме, сме изправени пред едно голямо предизвикателство. Предизвикателство, което засяга здравето на потребителя, предизвикателство, което има економически последици и което има много сериозни последици за економиката на нашите страни. Това е проблем, на който трябва да намерим решение и то бързо. Става дума и за интернетния трафик, и за почтенските пратки. Има подправени фалшиви телефони, мобифони с батерии, които експлодират и още какви ли не опасни стоки. Ето ви фалшиви пестициди и инсектициди. Нещо, което не виждаме, но което гълтаме. които могат да убиват. фалшификатите убиват. Пак ще кажа, да не изпадаме в крайност и в някаква митомания, но вижте какво се намира в, само в една аптека. Това са педиатрични вакцини, които се продават на аптеката и от аптеката на гражданите. Виждате? Тук вътре има парчета кожа и кръв. Човешка, човешка кръв и човешка кожа и е, всичко това е в, сложено в вода. Това, тази снимка ни беше дадена от, от е, Федерацията на африканска страна. Но трябва да кажа, че подобни стоки бяха открити в 7 супермаркета в САЩ. Това са последиците от миенето на зъби с паста за зъби, която съдържа етелен гликол, канцерогенно вещество. И тази снимка е много показателна. Това е рак, който се дължи единствено на използването на паста за зъби с етилен гликол, подавана в САЩ. и това иллюстрира какво, пред какви опасности сме изправени. Това са лекарства, купени по така наречената онлайн аптека. Ето какво се, каква стока се намери, която произхожда произхожда от Китай. 400 кила медикаменти срещу рак, срещу осеопероза. От Китай отива в стоката в Дубай, от Дубай в Великобритания и в, накрая в Бахамските острови. И това се какво става с тези 450 кг медикаменти? Стигат в Великобритания, предназначение Пахамските острови, предназначени за американския пазар. Те се изпращат в Канада, тъй като не могат да влезат в САЩ направо поради тамошния контрол и започват да се продават от една онлайн аптека. Ето, виждате ли как върви? Това е, са проблемите на глобализацията. Всички са обхванати и това, си, това са малки пратки, както виждате, не е огромни контейнери. А това са само някои неща, които мога да кажа, без да преценявам качествата на вашата инициатива, защото това не влиза в моите правомощия а, и а, исках само да ви запозная с пандемията, пред която сме изправени. Благодаря, господин председател. Well, thank you very much. Много ви благодаря, господин Цимерман. Аз ви оставих да говорите наистина малко повече извън времето, но наистина вашето експозе беше изключително интересно, иллюстрира защо ни трябва това законодателство. Следващият ни оратор е господин Джереми Ню, много популярен, много известен, изтъкнат адвокат в областта на фалшифицирането на стоки. Давам от думите за 10 минути. Много ви благодаря и благодаря на Кристоф Цимърман за това, че говори по тези теми също така. Аз тук говоря от името на друга организация, на друга инта, именно Международната асоциация по търговските марки. ние имаме членове, които са в целия свят, като ние работим по различни въпроси, които са свързани с фалшифицирането на стоки интелектуалните права. Тук имаме три основни области – информация, образователни събития и срещи, както и разработване на политики и защита. Затова сме тук днес. Ние всъщност искаме да популяризираме търговските марки като основното средство потребителите да правят информиран избор по отношение на стоките и услугите, които закупуват. Разбира се, фалшифицирането е най-сериозното очевидно нарушаване на търговските марки и с това борбата с фалшификатите е основния фокус на Инта. Тук ще говорим най-вече за търговските марки и за фалшифицирането на стоки. Това е глобален проблем проблем, който изисква от нас глобален отговор. Инта предлага да се направи един сериозен анализ, който да каже дали новото законодателство ще даде интелигентни и ефективни решения на тези проблеми. И най-вече дали предложението ще даде възможност на Европейския съюз да се противопостави на фалшификатите в световен мащаб. Тоест, ние следваме стъпките на Европейската комисия, за да можем да потвърдим ефективността на законодателството законодателството и сме изготвили някои подробни коментари по предложението. В следващите 10 минути аз ще групирам своите коментари по 4 слайда. Не напред по отношение на обхвата и ресурсите. Съществуващия регламент ограничават правата на митниците да конфискуват стоки, но не когато става дума за паралелен внос. Важното е да имаме много голям брой е, възможности по отношение на процедурите за нарушение, както и да се изключи паралелния внос. Разбира се, фалшифицираните стоки затрудняват работата, защото се смесват истински и фалшиви стоки при паралелния внос. И това означава, че е много по-трудно да се подсилят интелектуалните права и да се спазват. Освен всичко друго, се увеличава търговията на фалшиви стоки. Тук отново трябва да подчертая, че фалшифицирането е най-сериозният проблем по отношение на търговските марки. И тук е свързано, това е свързано с допълнителни ресурси. Тук трябва да поговоря много кратко и за транзитните стоки, които са включени в обхвата на регламента. Тук мога да кажа от името на Инта, че ние защитаваме ситуацията, в която фалшивите стоки се иземват и конфискуват, независимо къде е тяхното местоназначение. Ние искаме опростената процедура да бъде задължителна във всички държави членки. Най-напред, онези, които фалшифицират стоки, не искат толкова лесно да разкриват е, самоличността си. Когато те запазят мълчание, това означава, че да дават мълчаливо съгласие стоките да бъдат разрушени да бъдат унищожени. Също така предлагаме а, всяко писмено съгласие да се, изпла... да, се изплаща, да се изплаща до митническите власти от притежателя на правата. Затова предлагаме заличаване на текста в член 23.1. Също така искаме да кажем, че Простената процедура, която е много по-ефтина, улеснява противопоставането на системата на фалшифициране. По този начин ще достигнем до един интелигентен и ефективен подход, по който, ще, по който начин ще гарантираме, че санкциите, които се налагат и административните мерки, са пропорционални и разобеждаващи. Когато става дума за информацията, тук е много важно да изградим партньорство с митниците. Това партньорство трябва да се гради на взаимно доверие, когато информацията се споделя открито. Инта се притеснява, че предложението може да се тълкува от някои малки и средни предприятия, особено тези, които нямат толкова ресурси, като несправедливо натоварване на притежателите на правата. Предложението задължава притежателите на правата да актуализират всяка информация пред митническите власти. И това е много широко начинание, защото дори малките детайли могат да бъдат счетени за адекватни. Поради тази причина трябва да сметнем, че трябва да се съобразят правата и задълженията на притежателите на правата с техните ограничени ресурси. Понякога се споделя и лична информация, и това означава, че трябва да има стрикни задължения за митническите власти да не злоупотребяват с такава информация. Трябва да се балансира между самоличността и данните на честните търговци, на тези, които имат честни търговски практики и онези, които внасят и произвеждат фалшифицирани стоки. Също така има задължение за обмен и актуализиране на информация при провеждането на процедура за нарушаване и тази информация се събира от съответните митнически власти, но тя не въжи пред други институции и ведомства, например митническите власти на трета страна. Инта е убедена, че когато определени стоки доказано са фалшифицирани, например благодарение на опростената процедура, тогава защитата на информацията за онези, които участват в фалшифицирането, трябва да отпадне. И накрая ще говоря за отговорностите и разходите. Липсата на яснота в настоящия регламент дава възможност на онези, които иземват а, пратки, да прехвърлят а, разходите по съхраняването, унищожаването на стоките на притежателите на правата. Инта е, иска всички разходи, които се поемат от митническите власти, и по силата на член 27 да а, не нарушават правата на притежателите на, права, на интелектуална собственост да търсят компенсации и обещетения. Разбира се, когато има някои рискове, те трябва да бъдат поети и рисковете, които са свързани с фалшифицирането на стоки, съхранението, и в митническите складове и тяхното унищожаване трябва да бъде равномерно разпределено. Инта смята, че предложението дава възможност на митниците да налагат много сериозни глоби на тези притежатели на права, които не решават да предприемат действия, за да видят дали определени права са нарушени Притежателите на правата не трябва да бъдат наказвани, когато се откажат определени свои права заради причини, които са свързани с разходите и съответно липсата на ресурси. Аз ще приключа своето изказване с напредъка, който е осъществен по проекто предложението. Убеден съм, че някои ключови въпроси ще бъдат решени по време на това изслушване. Инта е готова да предлага своето експертно познание. Искам сърдечно да ви благодарим за поканата да говорим пред вас днес. Very... Много ви благодаря за ясното изложение. Искам да отбележа също така, че в раздадените ви материали а, са включени разпечатки, върху които можете да си водите и бележки. Сега ще дам думата на а, Марко Теклерко Ван де Пер, който е представител на Европейската асоциация а, по спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги. А, имате думата за 10 минути благодаря, господин председател. Благодаря първо, че ни давате възможността да е, изложим нашата позиция пред вас. Клер Кат, е, асоциацията, която представлявам, е Европейската асоциация за спедиторски, транспортни, логистични и митнически услуги. Няколко думи за асоциацията. Това е представителна а, на европейско ниво организация. Тя е регистрирана в Европейския регистр на представителите на интереси. Ние представляваме интереси на огромното множество от европейски логистични оператори, спедитори и митнически представители в и извън Европа. Трябва да отбележим какво представлява спедитора. Предоставяйки своите услуги, спедиторите на товари а, де, представляват своите клиенти и действат от тяхно име. Те никога не, никога не вземат решения по отношение на търговската сделка между купувач и продавач. Те получават нареждания от едната или другата страна на търговската сделка, които те изпълняват и така способстват осъществяването на търговската сделка, без да встъпват на, в правата, на която и да е било от страните от тях Клекат имаше възможност да допренесе за е, изготвянето на прегледа на законодателството от страна на Европейската комисия, като се включи в консултационния процес. Е, е, като отбелязвам, ние сме от страната на доставките, но не сме част от самата сделка. Когато се разглежда въпроса за това кой трябва да отговаря за разходите, т.е. за съхранението и унищожаването на стоки, за които е установено, че са в нарушение на интелектуалните права, както и в чия интерес или полза се извършва а, това съхраняване или унищожаване. А, ние а, е, днес а, е, с задоволствие отбелязваме, че нашето становище е било отчетено и за това подкрепяме подхода на Европейската комисия в това отношение. Така кой да носи отговорност за съхраняването и унищожаването на стоки, които нарушават правата на интелектуална собственост. Спедиторите получават информация за стоката, която трябва да се превози. Често Спедиторът никога физически не вижда стоката, но, а разчита на предоставената от износителя или вносителя информация. Установяването на легитимността на покупко-продажбата е задача на добре подготвени служители – на митниците, които следват на установени процедури или пък на държав... държателите на права. И е, всъщност често а, само държателите на права се интересуват от легитимността на транзакцията. А, често от спедиторите се изисква да предоставят информация за целите на оценката на риска на митническите служители. Това според нас е много важна задача и важен принос. Оценката на риска се извършва от самата митница, може да предполага извършване на действия по решение на митниците или други компетентни органи, след което спедиторите извършват въпросните действия съгласно решението, но те не могат да ги осъществяват на место митницата. Защо? те е, могат е, да станат е, обект на обвинение за това, че са взели решение относно законността на въпросните поверени им стоки. Следователно, разходите не бива да се отнасят към един търговски договор, в който те не са страна а, или да им се търси отговорност за, за извършени и неизвършени действия, които не са в тяхната компетентност. На кого е, а, в чия полза е унищожаването на стоката? Ако стоката е а, заплаха за общественото здраве или заплаха от укриване на публични вземания, публичните власти земват и унищожават стоките. Ако ползата е предимно за държателя на правата, то тогава именно в интерес на, държ... на държателя на права се задържат и съхраняват или унищожават тези стоки. Следователно, ползата е за публичните а, структури или за държателите на права, ако се потърси отговорност за извършителите на незаконно съобразната сделка. В заключение. Спедиторите или доставчиците на други логистични услуги, за съжаление, не са в състояние да извършат проверка за автентичност на превозваните стоки. Те нямат свобода на действие, когато се поражда допълнителни разходи под формата на такса за съхраняване или унищожаване. Те не могат физически да извършват инспекции на стоките, тъй като това не им се позволява от сделките с техните клиенти. Те получават информация, която е много важна за целите на анализа на риска и управлението на риска, но тази информация не допуска да се правят каквито и да било догадки от страна на доставчика на услуга относно това дали е възможно стоката да представлява нарушение на правата на интелектуална собственост. Нито правно нито а, в а, физически смисъл, спедиторите не знаят дали а, стоките са автентични и не е възможно за тях да го установят. Те не получават облаги от иземването, задържането и унищожаването на а, стоките, фалшифицирани или пиратски. спедиторите и доставчиците на логистични услуги предоставят а, толкова данни, колкото се изискат от тях. Те го правят, съзнавайки, че данните са важни за а, процедурите, осигуряващи добро управление на риска. Спедиторите също така се стремят да съдействат на митническите и други компетентни органи в максимална степен и за общо благо. Господин Нюман спомена колко е важно партньорството с, с а, митниците на основата на доверие за обмен на важна и ценна информация. Аз напълно споделям това негово виждане. Същевременно, предоставянето на данни и встъпването в отношения на сътрудничество с митници и други органи, що се отнася до спедиторите, е нещо, което те могат да направят, но не трябва да отиват нататък. Да се иска от спедиторите и другите доставчи на логистични услуги да влизат в по-нататъчни действия или решения, които надвешават нивото на добрата грижа, а, когато те носят а, или да им се търси отговорност а, за други лица, за които те, с които, за което те нямат търговско отношение, не е доста, а, правно допустимо, нито възможно. За това не бива да се иска от нас повече от това, което може да направим. Ние не сме страна по търговската сделка нас ни е, занимава въпросът докъде се отнася отговорността на доставчици на логистични услуги е, по отношение на разходи, свързани с а, е, евентуално нарушение на правата на интелектуална собственост. И в това отношение е, можем да подкрепим предложението на комисията. Благодаря ви много. Благодаря ви за ясното изявление. Сега накрая в тази част от нашето изслушване с удоволствие давам думата на господин Марко Штоле от Германското министерство на финансите. Той е той отговаря за ограничаване на забранените е, стоки и за прилагането на правата на интелектуална собственост от германските митници. С удоволствие ви давам думата. Вие сте практик. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ми давате думата. Господин Кройцман в уводното си изявление говореше, че въпросът има и техническа страна, и политическа страна. Аз искам да говоря малко нещо за ролята на митническите власти в борбата с нарушенията. След това ще ви запозная с нашата сегашна дейност и след това ще кажа няколко думи за новият регламент, така както ни е представен от комисията и ще се спра на неговите качества и слабости. Първо, винаги трябва да не забравяме, че става думата регламент. Става дума за конфискуване на стоки, които нарушават интелектуалните права. Не става дума за регламент, който се занимава с стоки, които нарушават, примерно, законодателството във връзка с лекарствените средства или нещо друго. По тези въпроси има други, било национални, било европейски законодателни актове. Става дума само за нарушаване на интелектуалните права на собственост, правата на интелектуална собственост. Говорим за митнически проверки и за нарушаване на тези права. А, именно когато тези права са нарушени, ние конфискуваме а, стоките, обръщаме се към а, държателя на правата, свързваме се с вносителя, за да видим има ли нарушение на правата на интелектуална собственост и ако има подобно нарушение, се унищожават стоките или пък въпросът трябва да се даде на обикновените граждански съдилища. Значи става дума, че имаме, ние сме третата страна. От една страна имаме държателя на правата, от друга страна търговеца, а, а има значи голяма разлика между това, което ние правим и въпросът за оценката на безопасността на продукта, когато продуктът бива задържан, защото той нарушава едни или други правила или изисквания за безопасност. Това трябва да бъде абсолютно ясно. Не става дума за вътрешни, някакви вътрешни правила. Ако погледнем данните от германските митници, Виждате тук за 15 години тези данни. Виждате през последната година какво огромно увеличаване има на нарушаването на правата на интелектуална собственост. На какво се дължи това увеличаване? Ако анализираме състава на нарушенията, виждаме пратки с повече от три елемента в тях – това са 17% от всички, но 88% от стойността. Има много малко, много малко стоки в самата пратка, обаче стойността е голяма и затова нарушението е голямо. Става дума за а, е, значителни а, е, стоки, които са много, чието производство е и трудоемко, и са скъпи. А, е, за какво става дума? Господин Цимерман вече спомена това. 73% от конфискуваните стоки се изпращат а, по почтата. Това са почтенски пратки. Виждате, тук са отбелязани стоките, които идват по суша, по море, само 0,6% идват по море. И виждаме 73% на, са по, по почтата. Само 1,3% по, по сухо, сухо, шосейни превози. Значи виждате и, и въздушните, и, и, и железопътните и другите са нищожна част. Най-голямата част идват по въздуха и по почтенските, почтенски пратки. И ако се сравни това с рискът за економиката, трябва да кажем, пак ще кажа, говорим само за правата на интелектуална собственост. Значи ние обикновено отделяме най-голямо внимание на онези стоки, които а, имат най-голямо въздействие върху европейската економика. Пак ще кажа, става дума за а, транспорт, а, а, стирове а, по железопътната мрежа или по море. Над 20 000 а, а, единици сме унищожили а през, през 2010 година. Това, са, това е най-простото решение. А сега гражданско-процесуални действия. В 72 случая са предприяти. Близо 100, 1100 случая сме имали, когато ние сме решили, че става дума за фалшифицирани стоки, обаче при проверка се е установило, че тези стоки всъщност са истински, оригинални стоки. Те не са фалшификати. И очевидно това е един проблем. И това трябва да се отрази в приложението на комисията. Когато става дума за малки пратки, когато трябва да се реши фалшификат ли е стоката или не е фалшификат, кой носи отговорността, ние не можем да поемем тази отговорност изцяло, цяло и не можем да решим във всеки отделен случай дали стоката е фалшифицирана или оригинална. Това може да направи единствено държателят на правата. Той трябва да предостави тази информация на митническите власти, които имат нужда от много повече информация, за да вземат своето решение. И пак ще кажа, както казах в началото, ние сме само трета страна а, в този процес. В много от тези случаи държателят на правата е пасивен, той не се намесва изобщо. Между 50 и 100% от случаите държателят на правата е пасивен и въобще не се намесва в този процес. Въпреки големите щети, които понася. Става дума за 260 хиляди единици на стоеност около 10 милиона евро, но държателите на правата не се, са били пасивни те знаят, че тези стоки, ако са фалшифицирани, ще бъдат унищожени и държателят на правата не иска да влиза в разходи, а, за да използва някаква друга процедура. Очевидно, а, нашето положение не е лесно. Има много случаи, когато притежателят на правата решава да защити правата си и в, в тези случаи ще кажа на господин Юрген, че съм съгласен с него. И тук е необходимо партньорство. Трябва да работим а, е, заедно. Това е, съвместната работа е много по-важна от всякакви нови регламенти, за да може да се борим с нарушаването на правата на интелектуална собственост. Необходими са ни ефективни в ценово отношение е, решения. Трябва да се знае, че ние сме обекти на бюджетни ограничения, затова е необходим е, стандартизиран, стандартен подход към тези проблеми. Ние не смятаме, че трябва да се прави разграничение между нарушаване на патенти, нарушаване на търговски марки и други подобни нарушения. Ние не можем да решим този въпрос. За нас е необходимо да има стандартен подход, който даде възможност на митническите власти да действат бързо, веднага да информират притежателят на интелектуалните права и тогава да се вземе решение какво трябва да се направи защото ако се направи е, разграничение между категориите, които тук що споменах, ще се създадат редица допълнителни проблеми, пък бих казал и конфликти. В заключение, трябва да избегнем ненужното, ненужните стъпки, всякакви междинни процедури, за които, които се предлагат. Да търсим кой трябва да се намеси във всеки отделен случай, това значи да се забавим, да ускъпим процеса, да трябва да се правят допълнителни оценки и това а, фактически а, не отговаря на добавената стойност от, едно подобна, под, от подобни действия. Тоест не се рентира. Ние трябва да оценим дали става дума за фалшифицирана стока, дали става дума за нарушение и след това а, да решим по-нататък как ще се действа. Значи нашата отговорност е съвсем ясна. Митническите власти са една неутрал, един неутрален участник в този процес. Ние не можем да решим дали има нарушаване на закона. Не може да решим дали един продукт трябва да бъде или да не бъде нарушен. И затова 24-ти член, къде се говори за малките пратки, към него имаме сериозни резерви. Мисля, че отговорността трябва да бъде поета от държателят на правата – а също и разходите, които биха могли да бъдат свързани с един или друг е, начин на действие. Разбира се, е, тези разходи могат да бъдат платени от нарушителя, ако той бъде осъден. Е, виждам, че времето ми приключа, но още нещо. Трябва да се спрем на най-важните случаи. На когато става дума за почтенските пратки, необходимо е да насочим вниманието си към източника. И специално при интернет се нуждаем от много сериозно международно сътрудничество. Иначе няма да решим проблема с почтенските пратки. Благодаря. Благодаря много благодаря за тази, това фактическо описание, фактологично описание, за всички тези подробности и доказателства. Според мен те бяха изключително полезни и насочват нашето внимание а, към а, така, дейността, свързана с мал, малките пратки, и всички проблеми, свързани с тези отрасли. Виждаме, че имаме различни припокривания. Много важно да включим всички тези аспекти в законодателството. И сега, уважаеми колеги, имате думата за въпроси. Докладчик, разбира се, има въпрос. Да видим дали някой от другите докладчици иска да се изкаже. Господин Кройцман, вие ще се изкажете най-напред и след това вече ще видим кой още иска да се се изкаже. Много благодаря. Много благодаря, господин председател. Господин Депер спомена спедиторските фирми, които транспортират стока от една точка до друга точка и те не носят отговорност за това, което транспортират. Наскоро проведохме среща, на която заинтересованото лице Говореше за фалшиви стоки от Китай, които са били доставени и са били след това иззети за унищожаване. След това той се е опитал да получи възстановяване на разходите, което се е оказало абсолютно невъзможно. И така, какъв е въпросът, който възниква при нас? Както вече чухме, става дума за транспорт по море и а, говорим и за тези пратки. В крайна сметка, кой отговаря, кой носи отговорността, когато говорим а, за тези пратки на стоеност милиарди евро. Говорим и за международни превози от, на, на големи пратки от една държава до друга държава. И в крайна сметка, както казвате вие, е, капитанът на кораба казва ми, много съжалявам, ние всъщност нямаме практически надзор, нямаме контрол. Добре, да, ако понякога говорим за малки пратки, но в повечето случаи става дума за огромни контейнери. Как да държим отговорни с педиторската фирма или пък в случай, че е даден фалшив адрес, и се казвам и съжалявам, това не е проблем. Интересно би вие какво мислите за тези случаи. И към господин Штоле един въпрос. А дали ви разбрах правилно, когато споменавате, че не е необходимо да се провежда изслушване, че това не е толкова добра идея. В такъв случай как да разрешим тези ключови въпроси, ако говорим за този 20-дневен период, който спомена и госпожа Гало, когато всъщност има право да се, да, имат право да се изслушат страните. Благодаря. Може би това са достатъчни въпроси на този етап защото на мен също ми направи това, което, впечатление е това, което каза господин Штоле за липсата на активност от страна на заинтересованите страни или на пострадалите страни. И това беше един коментар, направен ни от генерална дирекция Таксуд. Защото в определени случаи, като че ли самите пострадали лица или заинтересовани лица, с много голяма неохота пристъпват към разглеждане и изясняване на правата и някои случаи. Виждаме как възникват такива ситуации и просто ни е интересно вие какво смятате. Дали това се дължи на факта, че процедурите са прекалено осложнени, и може би за тях наистина е желателно да запазват своите права, но дали те са готови да поемат също така и цената, разходите по унищожаването на стоки. Any other colleagues want to? Yes, Mr. Professor Campos. Mrs. Господин Корея. Uh, small parcels. Uh, não sei se é pertinente apresentar. Моят въпрос е по член 24. Не знам а, дали това е верният момент да се изкажа тук или може би при по... в един а, последващ етап, по време на следващите изказвания. Да, казва председателя, по-добре след втория кръг. Сега госпожа Гало. Да, господин председател. Чух четиримата лектори, и разбрах, че съществуват сериозни информационни проблеми, с които се сблъскват митническите служби. Не знам дали сега му е времето, но искам да задам въпрос към а, последният член на предложението, който се отнася до базите данни и до размяната на информация. Мисля, че а, това не се прави достатъчна мяра може би експертите могат да ни помогнат как да създадем подобна база данни, която е ключа а, към решаването на редица проблеми и а, ще има голямо значение за ефикасността на нашата, нашите закони, които, нашата нормативна уредба, която засяга митниците. Може би ще трябва да помолим експертите да отговорят на тези въпроси. Който иска, ще му дам думата. Може би първо господин Цимерман, след това господин Нюман, защото въпросите, смятам, засягат и трима ви. И четирима ви всъщност. Господин Цимерман, искате ли да отговорите на някои от зададените въпроси? Съвсем накратко, господин председател, дали пасивността на държателят на правата се променя през времето. Трябва да кажа, че през последните години наблюдаваме мобилизиране на държателите на правата. Увеличава се тех, броят на онези от тях, които активно участват. Проблема обаче е, както казах, почтенския трафик, защото при почтенския трафик трябва да се започне процедура пред компетентните власти. Имаме 4, 5 или 6 а, пратки, а, ако трябва да ангажираме съда, адвокати и така нататък, това ще струва 10 пъти повече от цената на самата пратка. А, и а, в, световен мащаб обаче трябва да кажа, че има истинска мобилизация на държателите на правата. Въпреки, че има случаи, когато се опитват да заобикалят митницата, и това става по някой път, успяват да го направят. А колкото до базата данни, това е нещо наистина извънредно важно. Още един път ще кажа, нямаме мандат да съдиме за качеството или оригиналността на, на съответните стоки. Значи не става дума тук за квантифициране на информацията, но необходима е информацията, която, която да даде възможност на митничара да различи фалшификатът от оригиналната стока. Защото за нашите митничари, като погледнат една стока, много е трудно веднага да разберат фалшифицирана ли е или истинска. А днес трябва да кажа, че дори държателите на правата вече не могат да направят това от пръв поглед. Необходими са химически анализи и а, а, изследвания, за да се установи. А, значи, митничарът не може да вземе това решение на своя глава. Необходима е база от данни, а, в която да съдържа много точни информации, които дават, дават възможност на митничарите да решават този въпрос.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 Искам да разгледаме два въпроса, които са свързани най-вече с липсата на активност, като повторя това, което беше казано от господин Цимерман. Мога да кажа, че имаше много голямо увеличение в ангажираността на държателите на правата през последните 5 или 10 години. Въпреки всичко, не мога да обясня, не мога да оправдая липсата на активност в бездействието в каквато и да била сфера те трябва да притежават определените познания, които отговарят на правата, които те държат. Не мога да кажа, че всички членове на Инта са а, ангажирани толкова активно, но аз определено очаквам от тях да бъдат много отговорни граждани. Сега по отношение на информацията, това е ключов въпрос, защото държателите на права са подготвени да се изправят, да носят отговорност в определени ситуации, но ако те са свързани ръце и не могат да се възползват от информацията, която вече са получили от митниците, за да могат да проследят стоките до първоначалния източник, това е много обезкуражаващо за всички тях, защото защото в крайна сметка се стига само до унищожаване на стоките. На второ място щях да се спра на междинните връзки на посредниците в този процес. Мисля, че тук най-голямото ни опасение на Инта е не в това да посредника да носи разходите, да поема разходите за съхранение и унищожаване на стоките, а и да носи също така отговорност в целия този процес. И тази отговорност означава, може би, някой да познава и клиента си малко по-добре. Тук става дума и за добросъведност, за това да се поиска информация, която да може да доведе до проследяване на веригата на доставки, до съответните обещетения това означава, че има малко по-висок шанс информацията да се събере още от самото начало. Мисля, че по този начин отговарям на два от зададените въпроси. Е, господин Ван Пеер. Благодаря. <clears throat> Благодаря на господин Кройцман за въпроса. Той, разбира се, е изключително уместен. Обикновено спедиторите всъщност не обикновено, а винаги спедиторите знаят с кого сключват стелга. Несъмнено. Тоест, изпращача на пратката е известен а, ако с него имат договор. Това е лицето, което а, им плаща, т.е. педиторите познават лицето. Разбира се, при търговските сделки участват различни страни. Ако страната, която поръчва транспорта и услугата, предоставена от спедитора, е другата страна, от другата страна на веригата на доставката, е възможно това лице да не е известно на спедитора. Това не означава, че би било добра практика да се знае и второто лице. Доколкото е възможно, спедитора трябва да познава своите бизнес партньори. Както знаете, в Европейския съюз има и програма за одобрените економически оператори. Това е едно от условията за получаване на статут на одобрен економически оператор да знаеш а, кои са ти а, е, стопанските партньори, с кого работиш. Напълно съм съгласен, че става въпрос за качество на услугата. Това обаче не е същото като налагането на всеобщо изискване или всеобщо споделяне на разходите при задържане, унищожаване или складиране. Въпросът е различен. И отново, кое е лицето, чиято, което се облагодетелства от това действие, действие на митницата? Разбира се, това е обществото. В случай, когато очевидно става въпрос за безопасност и сигурност и по същество държателят на правата – спедиторът не извлича никаква облага и в много случаи няма никаква възможност да се намеси. Когато става въпрос за необходимата грижа и качествената услуга, напълно съм съгласен с това и ние насърчаваме, е, насърчаваме повишаването на високо качество, е, както става с процедурата за е, одобрение економически оператор. Господин Штоле. Да, благодаря за качеството на данните. Това е огромен проблем за митническите администрации. Знаем го и други колеги. Става въпрос за огромни, огромни разходи. А, и ние не можем винаги да установим с точност и сигурност кой е държателя на правата а, в случай на фалшифицирани стоки. А, за, за въпросът на господин а, Цимерман, каква процедура бихме искали да се осъществява, да се въведе и да се осъществява без да затруднява особено търговския оборот. Ние уведомяваме а, държателите на правата, че има възможност да са нарушени техните права. Те сядат заедно с получателя на практиката и изпращат а, декларация, за да разрешат упростената процедура по унищожаване на пратката. А, писмена декларация се изисква, но все пак процедурата е проста и така може да а сме сигурни, че сме отчели правата на държателите на права, защото те имат правото да бъдат а, уведомени, да се иска тяхто решение преди да се унищожи стоката, инак с а, системата може да се злоупотребява. Ние искаме да работим бързо и ефективно, прилагайки такава една процедура. Това е начин за намиране на економически ефективно решение. Естествено, а, въпреки това, а, трябва да се отчитат и контекста, когато става въпрос за унищожаване на стока. А, унищожаването може да се извърши, стига да са спазени а, всички изисквания на гражданското право. За базите данни, аз не съм за създаването на нови бази данни. Имаме различни бази данни, национални и международни, просто трябва да гарантираме надежността на данните в тях и а, да има обмен. Ние имаме база данни, където имаме регистрации на а, а, е, за Европейския съюз по отношение на интелектуалните права, изискванията на СТО и така нататък. И в бъдеще ще се нанасят данни, които ще бъдат свързани с бъдещата Европейска обсерватория за борба с фалшификациите и пиратството и решенията ни се основават на получената информация. Ако получим минимална информация от държателите на права, например, е много трудно да осигурим защитата на определени стоки или търговски марки от фалшификация. Това е допълнително затруднение на границата усилията да се извършват тези проверки, дали става въпрос за автентичен или фалшифициран продукт. Не настоявам за нови бази данни, а за засилване на сътрудничеството и за обмен на данните, разбира се, при спазване на съответната степен на поверителност. Искам да кажа още няколко думи. Имаме и ограничения, защото ако задържателя на права е твърде трудно да заведе дело, ако има нарушение на повече от една разпоредба, то това е разбираемо, но ние прилагаме политика на нулева толерантност. Когато видим, че се прилагат мерки, ние правим всичко възможно, а разходите за мерката да не бъдат за сметка на накоплатеца. Благодаря ви. Ще имаме по-нататък пак възможност за дебат. Сега преминаваме към втората част на нашето заседание. Ще се спрем специално на въздействието върху потребителите. Тук а, определено ще се включи темата, която бе поставена преди малко за малките пратки. Сега с удоволствие давам думата на, на Кристиан Леай. Надявам се, че правилно пренасям името ви, представител на съвета на производителите. Благодаря, благодаря господин председател. Благодаря, че ни поканихте тук. Няколко думи за асоциацията, която ръководя. Тя представлява правата на интелектуална собственост във всички индустриални сектори. Тя редовно работи с други национални асоциации за да защитава а, правата на а, интелектуална собственост, чрез съобщения, а, предназначени за обществеността и а, нашата работа през 2010 година позволи на 4 европейски страни а, да а, представят един и същи лозунг Stop Fake. Спрете фалшификатите на английски. Регламентът 1383 дава възможност на, да се на, дадат модерни начини за контрол на митниците на страните членове. Защото те се борят с проблеми, които стават все по-сложни и които се преплитат с законната търговия и които, с които не може да се борим с сегашните средства, с които разполагаме. Трябва да кажа, че всеки ден а, чрез нашите а, предприятия, а, които членуват нашата организация, се опитваме да помагаме. Необходимо обаче митниците да разполагат с по-ефективни инструменти за борба с този бич. Един писател френски, Мишел Волбек, има една книга, която се казва Възможност за остров. По повод на този регламент ще кажа възможност за действие. Има идеи, които са трябва да се отлеят в някакви уеднаквени технически а, е, начини за контролиране на фалшификатите в Европейския съюз. И втората идея, това е, че Европа не трябва да стане а, е, транзитен център за фалшификати. Ние трябва единно а, е, да се изправим срещу а, фалшификатите, които идват извън Европейския съюз необходиме е значи, по тази причина комисията предвижда възможността да се намесваме при нарушаване на всички видове права. Ние приветстваме това решение и смятаме, че посланието, което Европа отправя към организираните престъпни мрежи е много силно. трябва да се бориме с това, което наричаме замърсяване или денатуриране на а, правата на интелектуална собственост. Това става чрез нелоялна конкуренция, защото а, трябва да кажа, че тези а, тези, е, тези стоки е, фактически е, нарушават правата на интелектуална собственост. Сега да кажа за, нестатък, за, за стоките, които идват на части. Това е ужас, защото, защото става дума за части, които не представляват една цяла, един цял обект. Те минават примерно в багажа на пътници, които са част от тази мрежа. И няма, не, това няма никакво, тези отделни части няма да се сглобят и не се сглобяват в Европейския съюз, а някъде извън него. В, в втори член в предложението на регламента се визира точно този метод на контрабанда с фалшифицирани стоки. Е, стоки, които са е, или с много ниска цена, или е, почти нищо не струват, обаче вредата, която може да се нанесе чрез тях е много голяма. Да кажа няколко думи и за паралелните мрежи. Смятаме, че контролът върху тези мрежи трябва да става и на регионално, и на национално ниво. Подобна система за борба с фалшификатите е възприета от новият съюз, митнически и търговски съюз между Русия, Белорусия и Казахстан. 24-ти член от вашето предложение визира подобни пратки. 20% от конфискуваните стоки от митницата са фактически поръчани по интернет. Uh, а една голяма част от опасните стоки, особено лекарства, се изпращат в, в, с писма, в блистери. Това са малки пратки и, и това, по, този, по този начин се е, изпитва как ще реагират е, митническите власти, е, ако открият е, тези фалшификати. Очевидно, митниците разполагат с ограничен брой служители или това е необходимо да се използва опростена процедура, за да не влизат тези продукти в търговските мрежи и за да могат те да бъдат спирани колкото може по-бързо. Ние искаме да привлечем, да ви обърнем внимание върху следния въпрос. Какво е една малка почтенска пратка, един малък колет? когато става дума за нещо, което е поръчано по интернет, поръчват се фалшиви чанти Гучи, Луи Витон, дрехи бърбери и така нататък. Може ли това да се нарекат малки пратки? Значи, значи много важно е да се определи какво е малка пратка трябва да се каже, че процедурата не трябва да бъде толкова опростена, че държателят на правата да не бъде информиран и да няма никаква дума по това, което трябва да се направи. И е, държателят на правата, когато той се намеси, се намесва преди всичко за установяване на оригиналността на стоката, за, потвър... за да потвърди експертизата, която вече е направена. Защото ако не се обърнем към държателя на правата, ще се окаже, че митничарите установяват само една стока, която най-добре познават и която е включена в тяхната база данни. И разбира се, държателят на правата, когато не го се допитва до него, не може да бъде държан отговорен. Наред с това Европа не трябва да бъде терен за транзит на фалшифицирани стоки. Защото при този да може да се избегне чрез фалшифицирани стоки, макар и да транзитират през Европа, да отиват другаде, след това, че те няма да се върнат под формата на малки почтенски пратки, под формата на колети, пак в Европа. И за това а, необходимо е предварително да се дава информация с една стока дали ще се върне обратно в Европа или е, е предназначена за някъде другаде. И ще приключа с а, като кажа, че контролът на транзитните стоки помага не само на Европа, но и на третите страни и по време на криза трябва да помогнем на всички страни, включително и на африканските страни, и от Магреба, и от Южна Америка, и от Азия, като спираме тези стоки, които транзитират пред нас. Защото вече имаме около 50% от трафикът, който идва извън Европа, вече се контролира. Значи трябва, за да се изпълнат тези задачи, са необходими тесни връзки и доверие между всички, които участват в този процес. За жалост, 19 ти член обаче не дава възможност да се използва добитата информация. Тя може да се използва само за завеждане на дела, за започване на съдебно производство в съответната страна. Но както знаем, процесът е глобален. Трябва да, да има възможност държателя на правата да използва тази информация, за да види откъде идва веригата и да стигне до нейното начало. Благодаря. Well, много ви благодаря още веднъж за това толкова ясно пояснение за тази прекрасна презентация. На мен ми се струва изключително интересна вашата гледна точка за това как малките а, пратки се използват, за да се подобри качеството на прилагане на съществуващата система, а, така че да не се улесняват и по-големите процеси на фалшифициране. А, сега, още веднъж тук искам да приветствам господин Кейт Вон, който е заместник председател на Комитета по митниците в European Express Association. Те, той работи много енергично и обикновено има много неща, които да сподели. Днес обаче разполагате само с 10 минути и ви давам веднага думата. Много ви благодаря, господин председател. Ще започна с представането на някои факти по експресните пратки, как са си сътрудничим в борбата срещу фалшифицирането. Една, едно истинско безпокойство за нас е именно липсата на точна дефиниция на това какво е малка пратка. Но говорим за а, така, доста малък брой фалшифицирани стоки, които са установени, които са заловени при експресни а, пратки и при куриерските услуги. Но една от последните тенденции през последните 20-25 години е, че нашият бизнес се промени, което отговаря на общото развитие. Когато говорим за куриерски пратки, за бързи пратки. А, тук говорим за а, вътрешния пазар, става дума за 30 милиона пратки дневно, а, 220 страни и отделни територии. Ние работим с 1700 самолета, 200 000 наземни превозни средства. И работим всъщност 30% освобождаване от митница в рамките на Европейския съюз. за нас много важна част от процеса на освобождаване от митница е, че а, ние предоставяме данни предварително за всички пратки, които транспортираме в рамките на Европейския съюз. Така че от гледна точка на куриерските услуги ние предоставяме високостойностни услуги, които почитат времето и се предлагат и на други отрасли. Тук се включват високите технологии, финансите, банките, автомобилната индустрия, фармацевтичните продукти, наистина много важни отрасли. Един от основните проблеми, един от основните въпроси, които стоят пред нас, ние сме е, за много ясно изразен подход, базиран на риска, когато става дума за противопоставяне на фалшифицирането. не за скоростта, с която се развиват процесите. Можем да се противопоставяме на фалшифицирането, само единствено ако разполагаме с подходи, които се основават върху риска. Ако направим това, ние ще гарантираме, че търговията законната търговия, която представлява основната част от куриерските услуги, може да се осъществява свободно в глобален мащаб. В момента сме в голяма нужда за всички фирми в Европейския съюз да се постигнат тези резултати колкото възможно по-бързо. Ние като куриери можем да направим следното. Като казвам куриери, имам предвид експресните доставки. Ние можем да предоставяме съответната информация, която да довежда до започването на процедури за нарушения, както и за, до, да се прилагат съответните а, правни мерки. Например, да се проверяват самите пратки или пък да се проверяват адресите на получателя и съответно на подателя. Това е много важно и трябва да се направят от съответните компетентни органи, защото ние в крайна сметка не сме експерти и ние не сме експерти, когато става дума за пратки с защитени интелектуални права. Ние последяваме произхода на съответните стоки и а, за това отговаря сигурността, охраната на летището, както и екипажите, които работят за нас, за да може да гарантираме сигурността на летателния апарат. Така или иначе, както казах, <laughs> ние не сме експерти. Аз от 16 години се занимавам с митническите въпроси, виждал съм много различни типове пратки, но валидацията, проверката по отношение на правата на интелектуална собственост могат да бъдат осъществени от нас, защото ние не сме квалифицирани да а, разберем, да правим съответната проверка за това какво представлява съответната пратка. Тази връзка връзка с съответното законодателство не трябва да се прави от нашите работодатели, но а, трябва да имаме възможност да се справяме с трудни и комплексни задачи, а, като съответните а, представители на митниците или пък държателите на правата предложението на комисията по отношение на прилагането на правата за интелектуална собственост за малките пратки всъщност не дава дефиниция на това какво представлява малката пратка. Това според нас е изключително важно, защото многократно се споменават малките пратки в различни законодателни текстове. Малките пратки се споменават и в съобщения на Европейския съюз, но няма едно основ, една основна дефиниция, едно основно определение на това какво представлява малката пратка. Няма налично определение и в актуализирания митнически кодекс или в съответните разпоредби за прилагането на кодекса. Все пак непрекъснато се прави позоваване на малките пратки, без да има такава точна дефиниция. В митническия кодекс се казва, че това са продукти, които се изпращат като малки колети от частно лице на частно лице. Тук имаме позоваване на малки колети когато говорим за данъчното законодателство, което се отнася до подаръци. Тук отново имаме подобен контекст, но това са частни лица до други частни лица в държава членка. И отново с тази дефиниция законът никак не ни помага. Що се отнася до практическата гледна точка, когато говорим за пренасене на пратки от различни податели, това не ограничава броя на пакетите или на колетите. И е, тук понякога говорим за а, някои аспекти, които се засягат от Генерална дирекция Home или Генерална дирекция Move. И когато говорим за малки пратки, аз лично се затруднявам, защото аз говоря от името на бизнеса и да речем ние, ако пренасяме iPad, не можем да кажем, че това представлява малка пратка. Поради тази причина трябва да подчертая още веднъж, че е много важно да имаме точна дефиниция на това какво е малка пратка. Обсъждахме наскоро а, този проблем, може би не в същия контекст, както в правата за интелектуална собственост. Това беше среща между 27-те държави членки и трябва да се промени това определение на пратка с ниска стойност, с ниска цена по-скоро, отколкото на малка пратка. Ние ще продължим да се сътрудним с вас от името на агенцията и ви благодаря за това, че ми позволихте да поговоря пред вас по този важен въпрос. Ами много ти благодаря, Кис. Е, и вие всъщност направихте пределно ясно какъв е тук проблема с дефинициите. И тук, тъй като вие задавате конкретен въпрос, извинявайте, че не споменах по-рано, че сред нас присъства много силен екип от страна на комисията, хора, които работят близко по тази проблематика. И може би по-късно, може би бихме могли да се върнем към по-конкретни въпроси, които са свързани с самото предложение да получим отговор от комисията. А сега нека да преминем към следващия оратор в този панел, господин Кевин Костело, който е заместник директор на приходната агенция в Великобритания. Той отговаря за акцизите, имитата е говорил е пред нас и при други случаи, така че ви давам думата, за да говорите точно по тези въпроси. Господин Костело има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да говоря пред парламентарната комисия е, за е, въздействието върху потребителите на малките колетни пратки и пренасените в куфарите на пътниците стоки. Запознати сте с малките пратки. Ето виждате и на този слайд. Предстои те първа да се дефинира значението на малката пратка. Необходимо е да има някакво определение. Дали това означава малоценна пратка или малка по тегло и размер, или че се внася от лице в качеството му на частно нетърговско лице или като търговец. Какво всъщност означава това? Това трябва да се определи в регламента, вместо да се определя в актовете за мерките по прилагането. Дали става въпрос за частен или търговски интерес, за стойност или за брой артикули в пратката. Много са критериите, които могат да се прилагат, а в регламента дори критериите не са определени, които трябва да се отчитат, когато се взема решение. Другия въпрос за малките пратки е необходимостта да се направи баланс между потребностите на потребителите, на економическите оператори, праводържателите какво означава паралелна търговия, когато говорим за малки пратки. Не искаме да се месим в правата на потребителите да, си, да закупят желаната стока на най-низката цена, която могат да намерят на пазара, нито на производителите да вземат за стоката си толкова много, колкото приеме да плати пазара. Това са въпроси, обаче, които касаят и митническия контрол, защото трябва да се е, спазва и фискалния интерес. Но трябва да се насочим тук към е, фалшифицираните стоки. Имаме статистика, предоставена от колеги и набързо ще ви я представя, защото, що се отнася до обема на случаите, трафика чрез почтите и куриерските служби, там са установени най-много нарушения 51 000, 64% от всички случаи, свързани с нарушения на правата на интелектуално собствено за целия Европейски съюз. Друг важен момент е, че по отношение на бройките, това са около 75% от вноса а, това по отношение на а, опасността. Основната опасност е, е вноса на едро, докато а, о, при малките пратки може да са необходими много повече усилия, а резултата да не е економически толкова значим. Но около 75% от съответните стоки са с висок потенциал за да е, причиняване на вреда. Видяхме примери за фармацевтични, козметични и други продукти, които могат да доведат е, до сериозни щети. Обикновено в е, куфарите на път се намират етикети, които са предназначени за фалшифицирани стоки и те са укрити. А всъщност това е крайния процес на производство на фалшифицирана стока, именно слагането на етикета. Това е важно, когато се извършва контрол и се установява вноса на, на а, едро на дадени стоки. Малките пратки може да са малки, но проблемът никак не е малък. Те черпят голяма част от ресурсите на митниците. Много ни притеснява и прилагането на един и лесна за прилагане процедура относно държателите на права. Те не бива да бъдат натоварвани. Особено по отношение на тяхното право да бъдат а, изслушани преди да се унищожи е, за подозряната стока. Тук има доста изисквания, доста срокове, което се натрупват е, междувременно е, тези пратки заемат голямо пространство в митическите складове. И съответно бюрокрацията, бумащината, свързана с обработката на всички тези стоки, може да е доста а, обемна. А освен това се очаква нарастване на пазаруването по интернет, така че трябва да се намери ефективен начин за решаването на въпрос. Както казах, проблема е, че има големи обеми малоценни пратки, малоценни е, и по отношение на държателите на права по отношение на това какво те са склонни да заделят като ресурси, за да се реши въпроса. Особено когато е задържана пратка, и съответно ако пратката е малка, в повечето случаи държателите на права така не проявяват интерес да проверят автентичността. В такъв почти във всички случаи, когато вносителят оспори задържането на стоката, а в този момент, а, може би по економически основания, се сезира и държателя на права. Въпросът е, че не бива да пропускаме факта, че това е, е начин по който се осъществява търгов, търговска дейност, организираната престъпност. А, поради а, сложността на операциите и Европейският съюз е основна цел на подобни операции, трябва да отчитаме големия риск за потребителите в Европа. И така, Предложението на комисията е да се въведе една специална процедура, която да улесни работата на митниците. но трябва да повторя казаното от колегите. Именно държателят на правата може да реши дали дадена стока е фалшива или а, автентична и дали иска държателя на правата това да включва и малките пратки, предназначени за частни лица. И тогава трябва да се реши как се процедира. Понякога е лесно. Може да каже, нашите продукти не се произвеждат в Китай. Тоест, ако от Китай идва артикул, който за който се твърди, че е наш, той не е наш, но има и производители, които са изнесли свое производство там и оттам идват и оригинални и фалшифицирани продукти. Говорих за правото на изслушване. Ние знаем, че всъщност адресата, потребителя има две два пъти право да бъде изслушан, първо преди да предприемем ние е, действия и след това отново. Не искаме да не се натоварват с разнаски а, заинтересованите страни, както и за това а, сега в, на митниците би струвало значително складирането и унищожаването на такива стоки и тези разходи се поемат от дънакоплатеца. Повтаряме и а, това, което се каза за нуждата от обмен на информация. Държателите на права се нуждаят от информация. Ако ние унищожаваме малки пратки по упростена процедура, е важно да имаме а, гъвкавостта да предоставяме информация на държателите на права, за да си а, по, направят оценка за цялата картина, макар да нямат готовност да заведат дело под някакъв конкретен случай, преценявайки го за малък, но все пак те може да мислят за по-нататъчни действия. И накрая за куфърната търговия и стоките в багажа на пътниците. Доста са нещата, които ни притесняват, когато се а, стигне до иззелване е, на а, стоки от пътници, а, от техния багаж. Понякога те пътуват в а, чужбина и това е по-ефтино да си купят от там нещо, отколкото да го купят доставено от, чрез друг вид а, а, внос често попадаме на сделки, които а, са високостойностни, примерно а, часовници, макар и дребни на размен. А, като целта обаче да не забравяме е да се пресекат незаконните, нелегални а, операции на организираната престъпност, особено когато се установи пренос на а, етикети. Малко преди обединеното време свърши господин председател. Да, набързичко беше, но беше интересно и много от нас а, не не знаеха, че в багаж може да се пренасят етикети за фалшиви стоки. Това е ново и интересно. Сега Декомпас ще зададе първия въпрос. Знам, че докладчика също иска да попита. Нека да започнем с господин Декампос. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да проведем подобна изключително полезна дискусия. Защото става дума за много важни проблеми. Моите опасения до известна степен бяха потвърдени от това, което чух тук от нашите лектори. Преди всичко, един от проблемите, както разбираме, е определенето на това какво е малка пратка. Но неизбежно ние ще трябва да анализираме това понятие. Колкото до унищожаването, правото да се унищожават малките пратки, а, а, за да бъде ефективно, а, <coughs> трябва да намерим точната мяра защото това, което се отнася към което се отнася до фармацевтичните продукти, не обязателно може да се прилага към електронната търговия. Да trocas и e de serviços prestados dentro да... Говорим за услуги в рамките на Европейския съюз. но разбира се, електронна търговия може да се отнася и до стоки, които се внасят от трети страни. Знам, че ще имаме трета сесия, на която ще се, поредно, която ще се спрем на генеричните лекарства. За жалост, аз няма да мога да присъствам на този дебат. Но трябва да кажа, че това е един от най-щекотливите въпроси, генеричните лекарства и е, искам да попитам, защо изведнъж се увеличи броят на арестите в Германия през 2010 година във връзка с контрабанда на генерични лекарства. Защо е така? Защо са заловени повече е, фалшифицирани стоки. Една голяма част от тях вероятно са лекарства, но аз не съм сигурен дали е така. Очевидно, каквото и законодателство да приемем, винаги ще в него ще крият някои парадоксални черти. Защото искаме мрежата ни да бъде е, гъста, така да кажем, с малки бримки, обаче ако направим така, е, ще увредим електронната търговия. В нашата мрежа ще попаднат много стоки, които не има мястото там. Може би, може би могло да внесем извинение в е, член 64 на предложението за да усъвършенстваме понятията, които използваме. Защото ако не сме особено внимателни, законодателството, което готвим, в много случаи може да има за резултат нещо, към което, което не сме целили. Сега докладчикът, докладчикът Сянка. Днес нямам превод на шведски, но ми казаха, че мога да говоря шведски. Е, шведски. Ако не ви превеждат от шведски, е, обадете се. Е, много важно е тук е потребителят, неговите интереси, особено уязвимите потребители. Дали става дума за деца или за болни, дали става дума за стоки като играчки, хранителни продукти, лекарства, които могат да бъдат особено опасни за здравето на уязвимите потребители. През 2008 година бях в Шанхай, посетих митническите органи там и трябва да кажа, че това посещение беше много полезно. Трябва да видим как можем да работим с трети страни, за да предотвратим вносът на тези стоки в Европейския съюз с трети страни, трябва да обменяме информация, трябва да се опитаме да помогнем за спирането на производството на подобни фалшифицирани стоки. И сега стигам до въпросът, въпросът, който е отправен към комисията. Става дума за дефинициите. Защото в момента не разполагаме с никакви дефиниции. Например, какво имаме предвид под стоки, които могат лесно да бъдат унищожени? Какво значи лесно? Какво значи малка пратка? Вече се повдигна този въпрос. Комисията не предлага никаква дефиниция на тези понятия. Говори се, че ще има делегиран акт, за да се определи всичко това. Не е ли по-добре самото и самия регламент да съдържа подобни важни дефиниции? Благодаря. Ще дам думата на госпожа Еделин към края, защото тя може да коментира всички поставени въпроси. Колеги, искате ли сега да поставят някакви въпроси? Ако не, ще поканя нашите докладчици да коментират изказването на колегите си, госпожа Лаи, господин Костело. Първо на вас давам думата. Благодаря, да, съгласен съм с преждеговорившия. Всъщност, дейността на митниците в Обединеното кралство е насочена към приоритизиране, когато а, става въпрос за стоки по отношение на степента на вредност. Разбира се, а, има и други рискове в голяма степен. Те а, също са важни. За сега най-често а, залавяме пратки от фалшиви цигари и, други тютюневи изделия от Китай. Понеже следим за стоките от Китай и се надяваме да открием именно тютюневи изделия в тях, но често при проверките установяваме че съдържат дрехи или нещо друго. Не можем пак да ги запечатаме и да ги пуснем. Трябва и по тях да действаме, ако те са фалшиви. Ако не следяхме е, пратките от е, Китай, сигурно нямаше да засичаме и толкова фалшифицирани стоки. Контролата по на границата е, обикновенно, когато става въпрос за малките а, пратки може да бъде само един от начините за решаване на въпроса и то не е особено удовлетворяващ. Ние а, работим с а, а, органите в Китай, за да спират още там пратките. Говорим с, а, и с. А, различни действащи лица на пазара, за да не се рекламират фалшиви пиратски стоки. Работим и имаме планове за работа с Китай за решаване на тези въпроси. Тоест не става въпрос само за граничния контрол, взет сам по себе си. Благодаря, господин Вон. Благодаря ви, господин председател. Какво толкова остана да се коментира? Трябва да призная, че споменаването на затягането на мрежата е, ме тревожи, защото това, което подкрепям най-много е да се осигурят на митниците необходимите ресурси за справяне с въпрос, защото неминуемо в 27-те държави един от основните проблеми, с които се сблъскваме, е, че не винаги митниците разполагат с необходимите ресурси да се справят с а, този проблем предвид на, неговия, а, на неговата величина. От гледна точка на бизнеса ние не можем да о, определим всеки път дали дадена стока е фалшифицирана или истинска, но ако, разб... ако ни кажат дали е истинска или не, можем а, просто да а, прекратим отношенията си с този м- партньор. Това можем да направим, защото ние не искаме нашия бизнес да пострада, защото Имаме такива случаи, имаме а, огромни пратки, които трябва после да държим в собствените си складове. Ние нямаме ресурсите да се занимаваме с всичко това. Трябва да се върнем а, назад по веригата към изпращача, да работим с органите и държавите, откъдето тръгват тези стоки, за да се реши въпроса по-ефективно. Благодаря, вие се изказвате на базата на практиката и разбира се, ние не сме в не е в нашата компетентност да а, осигуряваме ресурсите на митниците. Ние зна, можем да разбие, разберем обаче огромния натиск, под който а, се намират и недостига на ресурси. Госпожа Лейк. От всичко, което изслушахме тук, че става дума е, за въпрос за понятията. Малките пратки, лесно ли се унищожават и така нататък. Става дума за регламент 1383 е, и би трябвало да имаме насоки е, за тези дефиниции, защото става дума, когато става дума за почтенския трафик, да видим какви са дефинициите на Всеобщият почтенски съюз. Какво според тях е едно писмо? В целия свят е ясно какво е едно писмо, какво е малък колет и така нататък. Разбира се, това не може да се транспонира моментално, но теглото и размера вече е един показател. И всички тези малки колети, които се изпращат чрез експресните куриерски служби, фактически могат да влезат в определени категории. Ние, ако имаме, е, ако вземеме насоките на е, Световния почтенски съюз, Всеобщия почтенски съюз, може те да бъдат използвани. Е, когато става дума за фалшифицирането на тютюни, тютюни цигари и тютюни стоки съществува въпрос за унищожаването, защото унищожаването на тютюн е, може да бъде вредно за околната среда и за хората, които го правят. защото за... А също се отнася и за алкохола. Алкохола, за да се унищожи, трябва да се отворят бутилките или чупат бутилките, да се изсипят в канала и това е, е, е различно. Същото е се отнася и до една пратка, примерно, ако се е, разпачалосат няколко, няколко е, багажа, няколко куфари, е, след това какво правиме с, с това, е, което е, с е, отпадъците, пред които сме изправени. А, ние какво установяваме в конфискуваните стоки? Това са преди всичко дрехи и електроника. Благодаря. И сега вече ще пристъпим към окончателната, последната сесия от нашето изслушване. А, извинявайте, господин Столя, искате, искате думата. Извинявайте. Благодаря. Имаше въпрос, който беше отправен към Германия и бих искал да отговоря. Въпросът беше, се отнасяше до на какво се дължи голямото увеличение през 2010 година? Дали става дума преди всичко за лекарства? 540 от случаите бяха наистина е, пратки с лекарства, но също така и продукти, е, така наречени лайфстайл продукти. И потребителите обикновено купува, са купували тези стоки по интернет и са знаели какво правят. Ние е, работим в тясно сътрудничество с фармацевтичната промишленост, за да може да се справим с е, онлайн аптеките, които са нарушители. Потребителите знаят, че поемат рискове, обаче пък е, това, което купуват оттам е много ефтино. Във връзка с световното футболно първенство имахме фалшифицирани футболни фанелки. Имаше от организирани празненства, бяха поръчвани много стоки, екипи, футболни екипи, тишатки и други, и много от тях бяха фалшифицирани. Това също до голяма степен е причина за голямото увеличаване на фалшифицираните стоки. Много ясно обяснение, но тъда, когато, ако става дума за Олимпийските игри, също трябва да бъдем внимателни, защото това ще ни създаде допълнителна работа. Но сега ще се спрем най-накрая на един много важен аспект включително и за транзитните стоки. Имаме четирима лектори. Ще ги помоля най-настоятелно да се сдържат, придържат към времето си. За жалост, господин Бергстрон не може да дойде, но и Пулам, който е директор на, на, на Лилив от Бенелукс, ще вземе неговото място. И трябва да кажа, че единственото условие, което а, му поставяме да говори не повече от 10 минути. Благодаря, господин председател. Още един път искам да се извиня от името на Ричард Бекстром, че той не можа да дойде. Аз съм заместник председател на групата за борба с фалшифицираните стоки. Ще направя един много кратък преглед, защото вие очертахте вече ролята в иновативните подходи в Европа. Ние разполагаме с голяма членска маса, 37 водещи компании, което представлява много голям процент от предлагащите и работни места в Европа. Тук трябва да направим и някои други уточнения, които бяха повдигнати по време на дебатите. Ние се опитваме да се справим с предизвикателствата, свързани с фалшивите лекарства. Виждаме различни форми на фалшивите лекарства, например такива, които нямат активна съставка или имат много контаминанти, в своя състав. Това се вижда както и в Европа, така и в други части на света и представляват огромен риск за здравето на пациентите, включително и смъртни случаи има предизвикани от тези лекарства. мисля, че заплахата на фалшификати, що се отнася до транзитните стоки, е особено тревожна. това представлява една трета от производството на лекарства в развиващите се страни, те могат да се окажат фалшифицирани. А, огромна част от тези лекарства не се произвеждат местно, те се внасят от други страни. И ние вече виждаме, че в Европа, благодарение на географската си позиция в света, става хъб, става един център за разпространението на тези лекарства. Например, летището в Брюксел, където бяха заловени антималарийни лекарства без активна съставка. Видяхме такъв случай и това е много важно, защото всъщност означава, че хората, които ще получат тези лекарства в Африка, няма да получат никакво лечение, което пък ще умножи смъртните случаи. Също така виждаме и други тревожни случаи, защото се повишава резистентността срещу антималарийни лекарства. И това е свързано с увеличаване на случаите в Азия, което е свързано именно с такива лекарства, които съдържат други видове активни съставки. Това е много убедителен казус за това, че ние трябва да приемаме своите отговорности много сериозно, що се отнася до транзита на фалшиви стоки през Европа. С доста голямо опасение видяхме, че в проекто предложението на комисията няма ясно споменаване на това, че трябва да се правят проверки за фалшиви стоки, които преминават транзитно през Европа. Според нас пък това е от огромно значение за общественото здраве, за обществената безопасност и поради тази при стоки да подлежат на съответните контроли, да бъдат проверявани за наличието на фалшификати. Това трябва да е един въпрос напълно лишен от спорност. За съжаление, има толкова много инциденти през 2008 година, с залаването на стоки, с нарушаване на патенти. Това означава, че всичко това става много противоречиво. Стига се до голямо а, объркване. Нашата федерация и членовете ни нямат никакъв интерес от това да се транспортират стоки от една страна, в която няма защита на патентите, до друга страна, в която няма защита на патентите. Всъщност това не е от никакъв интерес за нас. През 2009 година ние изразихме ясно своята позиция и а, според нас там ставаше дума за ограничение само до определен брой случаи а, през края на 2008, началото на 2009 година, възникнаха много тревоги за забавянето, което се дължеше на провежданите проверки. Когато се провеждат проверки, всъщност се установява, че няма легитимни причини, които да спрат стоките и те продължават по своя път. Това означава, че трябва да се прави много ясно разграничение между необходимостта от това да се провеждат а, проверки и вече след това да се конфискуват фалшифицираните стоки, които биват открити и тяхното унищожаване. Нямаме никакъв интерес от това да спираме законно произведени генерични лекарства и други типове стоки. Още нещо, което обсъждахме по време на днешните дебати, малките пратки. това повдига големи опасения за нас. Например, лекарствата са идеалната стока, която се пренася в малки пратки. Те са в малки опаковки, леки са. И а, това пък обаче означава, че дори фалшивите лекарства а, могат да бъдат много скъпи. И тук да говорим за голямото разпространение на търговията с фалшиви лекарства онлайн. А, виждаме и някои доста стряскащи а, фигури, а, извинете, цифри за заловените фалшиви стоки. 68% от заловените фалшиви стоки са били в малки пратки и а, една наскорошна операция на Интерпол, която се проведе в Великобритания показа залавянето на 1 милион стоки в рамките на 3 дни, което демонстрира мащаба на проблема. Аз съм посещавал летище Франкфурт, почтенската станция там и те казват, е, че спират 30, между 30 и 50 плика на ден, които съдържат фалшифицирани медицински изделия. Тоест виждаме как мащаба се увеличава, той е много голям и ние определено подкрепяме въвеждането на такава процедура, която ще доведе до по-категоричното решение за иземване и унищожаване на подобен тип стоки. Мисля, че заплахите за общественото здраве от фалшиви лекарства не трябва да бъдат подценявани. Това проистича и от нашите разговори с митническите власти те ясно посочват, че имат прекалено много случаи. Може би трябва да се намали тяхната документална работа, защото работят по 35-40 минути, обработват документите, които са свързани с една единствена пратка. Може би улесняването на тяхната работа ще е от изключително значение. И още нещо, когато става дума за споделянето на информация, няколко оратори посочиха необходимостта да се справим с източника на проблема, а не по-скоро да търсим доказателства за това, че съществува проблема, като залавяме просто отделни пратки. Много е важно митниците да могат да споделят, и да обменят информация, колкото е възможно повече информация, честно казано, за престъпниците, които са свързани с изпращането на такива пратки беше проведено проучване от Алианса, Европейския алианс, който показа, че 62% от лекарствата, които са закупени от нелегални онлайн аптеки, не отговарят на стандартите, а 90% от тях – всъщност 90% от лекарствата, които се отпускат по рецепта, са всъщност продадени без рецепта. 95% от тези аптеки действат незаконно. Наистина виждаме колко силна е необходимостта от сътрудничество, за да можем да преследваме хората, които стоят зад тези престъпни организации. Наистина е много важно да подчертаем тази нужда да си сътрудничим с посредниците, е, и в обмена на информация, което ще означава, че можем да работим заедно, да обменяме информация, за да можем да спираме пратки, да подобряваме услугите, услугите по плащането, услугите по транспортирането, когато става дума за зараждането на аптеки. Наистина, споделянето на информация е един изключително важен проблем, който трябва да бъде включен в текста на регламента. Искам да приключа тук, като повторя още веднъж, че транзитните стоки според нас са критичен елемент, много важен елемент, който липсва от регламента е такъв какъвто е в момента. Много е важно да се разгледа отговорността, която Европа носи в предотвратяването и превенцията на рисковете за здравето в тези части от света. Наистина трябва да се докаже, че сме готови да защитаваме не само здравето и живота на гражданите на Европа, но и на други части на света. Също така, малките апаратки са много важни, когато говорим за предотвратяване на целия поток от фалшиви стоки, които нахуват и заливат в Европа. Трябва да се сложи край и на незаконните аптеки, които оперират онлайн и а, да се даде информация на, на аптеките и на всички посредници, а, които трябва да знаят как да процедират със своите услуги, така че да се стигне до подобряване в целия този процес. Много благодаря. Благодаря ви, господин Бергстон, наистина вие ни представихте много важни проблеми, които са свързани с вашата работа. Сега от гледна точка на фармацевтичната индустрия ще чуем и нашия следващ оратор, госпожа Лидия Мало, която отговаря за интелектуалните права и търговия в Европейската асоциация на генеричните лекарства. Е, благодаря ви. Искам да благодаря на комисията ИМКО и на вас, господин председател, за това, че ме поканихте и ми дадете възможност да споделя вижданията на нашия отрасъл. Аз представлявам отрасълът на генеричните лекарства. Ние представляваме над 1000 компании в 34 европейски държави. Ние произвеждаме повече от половината от лекарствата в Европейския съюз на стойност 80% годишно в 27-те държави членки ние водим до спестявания в размер на около 30 милиарда евро годишно и при нас работят 150 хиляди души. след изтичането на патента може да се свали цената между 30 и 90 процента е между 10 и 30 държа, а, компании се конкурират за производството на един продукт. По отношение на предложението на комисията за промените на регламента ще говоря за случаите на задържане на такива пратки, които бяха, се случиха при няколко години. Глобализацията води до много сериозни предизвикателства Нашата асоциация приветства борбата на Европейската комисия и на другите институции срещу продукти, които са фалшификати. Фалшификацията на лекарствени средства е престъпление, което заплашва живота на па на пациента. това е много важно се прави разграничение между истинските генерични е, медицински и лекарствени средства и фалшифицираните. Генеричните лекарства се произвеждат е, при строго съблюдаване на стандартите и са така полезни и безопасни, както и другите, а, а фалшифицираните не отговарят на, процедурите и създават заплаха за общественото здраве. По въпроса за а, фалшификациите, поради широкият разпространение а, на този проблем, а, случайно а, се задържат и пратки на а, истински, автентични, генерични лекарства. Ще ви запозная с един от най- известни случаи. Той стана в а, Нидерландия. Имаше няколко пратки, които бяха от различни а, износители, които бяха задържани. Те бяха предназначени за Колумбия, Перу и Бразилия. Оказа се, че сметата е реална, автентична. И тъй като имаше валидност на патента, а, имаше нарушение на търговската марка, обаче в пресата това бе отразено като случай на фалшификация и това се отрази много зле на а, публичния образ на генеричните лекарства. След това имаше спор между Европейския съюз и Бразилия. Европейската комисия се опита да реши въпроса, като предложи нов регламент. Ще ви кажа какво е нашето виждане по новия регламент. И така, въпросът за транзитния превоз се разглежда в преамбилна точка 17 на предложението. Ние разбираме от тази част на предложението, че ако има подозрения за нарушение на а, правата на интелектуална собственост, митниците ще задържат практиката само, само ако има опасност пратката да се отклони и да попадне на европейския пазар. Това се отнася само за лекарствата. Не е ясно тук, според нас, митниците откъде ще знаят дали има такава опасност за отклоняване или не. Трябва повече яснота. Не знам дали чрез някакви насоки или чрез по подробно разписване в разпоредба. Това, което ние предлагаме е тези насоки да бъдат дадени по начин, а, който да позволява на митниците да се свържат с получателя и да се види дали има разрешително запускане на пазара в транзитната страна, страна или дали лекарството е в списъка на лекарствата заместители. Ако тези показатели не са на лице, то тогава не трябва да има опасение, че ще има отклоняване на стоката. Това предлагаме ние. Искаме да предложим също така, например, митницата да попита производителя на генеричното лекарство, дали може да а, му отговори в писмен вид и да го, му изпрати уверение, че тази пратка не е предназначена за а, пазар на Европейския съюз. Тоест да има някаква а, реална ориентация, за да прецени митница дали има такава опасност от отклоняване. Ние високо ценим от разграничаването между случаите на фалшификация и нарушаване на патента. В единия случай имаме незаконно ползване на търговска марка или на друг вид нарушение на търговската марка. И накрая, извинете предния слайд, покажете. Да, когато имате а, стока, която може да се заподозре, че е в нарушение на авторските права. Това е съзвучно с международната а, класификация. Не бива да се а, поставя знак за равенство. Очевидно е, ако имате фалшива чанта на Луи Влатон, имате нарушение на търговска марка. Но когато имаме нарушение на патента, това не е толкова ясно. Понякога години се точат делата, различни са решенията на съда. Един и същи случай се отсъжда по един начин в Англия, по обратния в Германия. И така, да се свърже сега нарушението на правата на интелектуална собственост с риска за здравето на потребителя. Когато има нарушение на търговската марка, има и опасност за общественото здраве. Това отговаря на, например, незаконните аптечни мрежи, няма прозрачност, няма а, а, стандарти, а опасни са тези лекарства, те могат да доведат до смърт или пък нямат активна седалка, след, а, е, е, съставка. Другата Другото нарушение съответства на нарушението на патент. Много често се среща. Тук обаче няма риск. Защо? Защото нашите лекарства са одобрени чрез регулаторните а, органи. Ефективността им е оценена. Имаме и а, законен контрол, има законна конкуренция. Това, което може да е нарушение, се решава чрез процедурата за решаване на търговски спор. А, примерно, спори се дали е изтекал патента или не. Така че, ако има възможност да е допуснато нарушение на патента, това е търговски спор и няма опасност за общественото здраве. Е, по отношение на предлагания акт в преамбил точка 17 и съответните изменения, ние смятаме, че е нужно да се дадат повече насоки на митниците, за да се определи риска от отклоняване на стока в Европейския съюз да се прави разграничение в дефинициите. Освен това, притежателят и адресатът на пратката да имат право на изслушване. Това го няма в, сегащо, в сегашния регламент и освен това да получат съобщение, че ще се задържи стоката. Просто да се вземе решение за задържане на стоката, според нас е много важно това да се съобщи в срок на един работен ден на притежателя на правата и на адресата, защото до сега става така, че две седмици се държат стоките на стока, на склада, пък никой не е казал на собственика. Много е важно да не се вземат проби по време на задържането, защото понякога се вземат и след това с тях се злоупотребява и се а, стават а, и се а, а, обърква процедурата пред съда или се злоупотребява по друг начин с тях. Искаме а, да, по, да помолим а, лекарствата да се считат също за малотрайни стоки, за това да не се сдържат повече от 3 дни. Защо? Защото много от нашите продукти и имат изискване да се проследяват във всеки един момент веригата на тяхното съхранение и има различни изисквания при какви условия, за колко дълго могат да се съхраняват. Накрая, подозренията на митниците не бива да се използват, за да се задържат а, легитимни а, генерични лекарства, а, а, като се подозират а, а, за част от организирани престъпни групи. Искам също така да се постараем да постигнем баланс между интереса на държателя на правата, на патента и на адресата. Благодаря. Благодаря. Много интересна информация и а сега ще дам думата на Нил Нареман, който е заместник-председател на Федерацията на производителите на европейски производители на спортни стоки. Той също така е директор, за който се отговаря за интелектуалните права на Пума. той несъмнено се, много добре запознат с проблемите на различните стоки, лайфстайл, така наречени. Благодаря, господин председател. Господин докладчик, господин председател, за мен е чест да бъда поканен да участвам в това публично изслушване и няма смисъл да обяснявам колко важно е за нашата промишленост да бъдем представени на едно подобно изслушване. Промишлеността, която произвежда спортни стоки, е една от най-тежко засегнатите, когато става дума за явленията, които обсъждаме днес. Аз представлявам ФЕЗИ, Федерацията на европейската промишленост, която произвежда спортни стоки. Ние представляваме около 1800 производители на спортни стоки в цяла Европа в 11 е, национални федерации, които виждате на този диапозитив. Европейската промишленост за спортни стоки, пряко или непряко, в нея работят а, е, а, е, огромен брой а, европейски граждани и 2 милиарда евро Бих искал да се спра на предложението на комисията за преработен регламент. Преди да говоря за транзитните стоки, което ще бъде главната ми тема, искам да направя една обща оценка на предложението на комисията. Първо, трябва да кажа, че напълно подкрепяме широкият обхват, който покрива всички видове нарушения на интелектуалните права, незаконни на търговия и защитава усилията на държателите на правата да създадат качествена система на разпределение и търговия с законни стоки в рамките на Европейския съюз. Но откриваме а, все повече пратки, в които автентични стоки са размесени с фалши... фалшифицирани стоки. И това много затруднява тяхното откриване. По отношение на упростената процедура ще кажа следното. Нейното задължително използване е много важно за производители като нас, за да може да защитаваме нашите интелектуални права. Искам също така да подчертая, че нарушаването на тези права е въпрос, който много тревожи нашите членове. Предложението обаче не говори за отговорността на посредниците, например превозвачите – експедитори и други. Затова смятам, че този въпрос трябва да бъде разгледан и коригиран. Защото няма да бъде справедливо цялите разходи по отношение на унищожаването на стоката да бъдат за сметка на държателите на правата – които не са участвали нито в производство на фалшифицирани стоки, нито в тяхното транспортиране. Е, превозвачите много често са много по-близо до нарушителите, отколкото държателите на правата. Така че за нас не е разбираемо защо е, се приема, че не винаги превозвачите познават е, онези, които са им възложили превозите. Знаем, че в някои случаи в договорите няма клаузи, които да осигуряват отговорността на участващите в договора страни. Би трябвало такава клауза да бъде включена, да бъде предвидена от регламента тя да налага определени задължения на посредниците или пък най-малкото те да участват в поемането на разходите. Колкото до транзита. Това е много важен въпрос за промишлеността, която произвежда спортни стоки. Бих искал да посоча, че ако не се спират транзитните стоки на европейските граници, гарантирам ви, че в бъдеще няма да има нужда да говорим за този регламент, защото ще бъде използван багажа на пътниците и малките пратки. Мога да дам много пример и от различни други страни извън Европейския съюз, като Мексико, Южна Африка, Южна Африка, ЮАР, където фалшификаторите вече използват вратичките в законодателната уредба, за да търгуват с фалшифицираните стоки. няма смисъл да говорим за транзитни стоки, ако не обръщаме внимание на фалшифицираните стоки. Ако ставаше дума за оръжие или за ядрени, за, за радиоактивни материали, нямаше да, да говорим трябва ли не трябва да се спират, радио, да се спират транзитните стоки. Те трябва да бъдат спирани, проверявани, независимо дали пътуват за Сомалия или за някъде другаде. Трябва същото да въжи и за фалшифицираните стоки, за където и да са предназначени. Надявам се, че тези текстове от регламента ще бъдат преразгледани и коригирани. Защото абсолютно невъзможно е за държателите на правата да докажат за къде са предназначени техните стоки за Европейския съюз или за някъде другаде. Тоест, е, много трудно да се докаже дали една стока е транзитна или не. Фалшификаторите много пъти внасят стоки, които не биват спирани от, от, на митницата, влизат в складове и това се продават на части, на малки, а, на малки серии а, и по този начин се осветява всякакъв контрол върху подобна търговия. Ще ви дам един пример. През 2008 година 7% от всички конфискувани от митниците стоки са били транзитни а, стоки. А от тези 7% фалшифицирани стоки, извинявайте, извинява се лекторът, 42% казва той, от задържаните стоки от 42% от фалшифицираните стоки, конфискуваните фалшифицирани стоки са били част от транзитни пратки. Тоест, ако не спираме транзитните пратки, транзитните е, стоки, е, ще загубим около половината, е, няма да можем да спрем около половината от фалшифицираните стоки. Сега нещо за търговските марки. Е, чухме за генеричните лекарства и фармацевтичните продукти. Трябва да кажа, че особено важно е в регламента да се прави разлика между нарушаване на патенти, нарушаване на търговски марки и генерични продукти. Това са съвсем различни въпроси. И едно споразумение между Европейския съюз и Бразилия и Индия. Разбирам, че се смята Европейския съюз, че вече няма да спира генеричните е, стоки, а това във всички случаи трябва да внимаваме да не се отрази и на фалшифицираните стоки. С това ще приключа. Благодаря. Много ви благодаря за тези толкова ясни примери и за хубавата презентация. Вече разбираме цялата сложност на въпроса за баланса, който трябва да се постигне между различните интереси и това дава храна за мисълта на нашия докладчик. Накрая ще изслушаме още един практик, който е от Холандия, господин Люк Деблек. Той е съветник по митническите въпроси в Холандия, в постоянното представителство на Холандия в Европейския съюз. Добре дошли тук сред нас и сме любопитни да чуем вашата гледна точка, от гледна точка, разбира се, на митническите власти на Холандия. Е, е, благодаря ви, господин председател. Е, най-напред искам да ви благодаря за любезната покана да говоря пред вас за прилагането на правата върху интелектуалната собственост от митническите органи. Това е много щепотлива и актуална тема. Ще направя всичко възможно да спазя 10 минути, които са ми отделени. Преди тази причина ще Бих искал да говоря на холандски, но пък слайдовете от друга страна са на английски за ваше улеснение. Ще започна като ви дам един общ поглед върху моята презентация в пет точки. Най-напред. Що се отнася до различните интереси, които тук са включени здравеопазването и безопасността на потребителите, Холандия признава значимостта на това, на преразглеждането на съществуващото, съществуващото законодателство на настоящия регламент. Наистина е много важно да се запази безпристрастността на митническите власти. Холандия смята също така, също като комисията, че митниците трябва да спазват правата на праводържателите, включително и при транзитните стоки. В момента в Холандия се работи по европейската съдебна практика и се отчитат интересите на третите страни. На пето място, като вземем предвид преразглеждането на регламента, не трябва да забравяме баланса между търговските марки, както при медицинските изделия, така и при стоките, които не представляват медицински изделия или лекарства. Сега, нека да навлезем в малко повече подробности. Що се отнася до митническите власти и прилагането на, на интелектуалните права, тук трябва да се постигне баланс, защото имаме и други участници, например транспортните, спедиторските фирми. В същото време има и много други важни задачи, т.е. да се направи разграничение между тези права, които не се хармонизират в рамките на Европейския съюз, заради съществуващите отделни национални законодателни системи, от друга страна хармонизираните митнически разпоредби в рамките на Европейския съюз. Искам да привлека вниманието ви върху факта, че има много предизвикателства, свързани с прилагането на правата върху интелектуалната собственост от митническите органи, особено що се отнася до трансграничната търговия по интернет. Тук са включени въпросите за здравеопазването на потребителите, както интелектуалната собственост във връзка с токите, които се търгуват. Господин председател, аз ще препоръчам пред вашата комисия да разглежда тези въпроси на последващи заседания, защото е много важен този въпрос за транзитните стоки. Трябва да се разгледат и правата на потребителите и всички особености на а, малките пратки. Сега, що се отнася до тази а, деликатна тема, тук трябва да подчертая, и безпристрастността, която е от изключително значение за митническите власти в този случай. В Холандия, например, би навредило на работата на митниците, ако те трябва да поемат нови задължения. Например, ако трябва да се включат и някои разпоредби във връзка с сигурността, за сигурността на държателите на правата. Тези нови мерки обаче ще трябва да бъдат приети от страна на Холандия, да се прилагат в духа на, на преразгледания регламент. Що се отнася до фалшивите стоки, тук имаме нарушаване на търговската марка. Когато говорим за търговска марка, трябва да се направи правна оценка, юридическа оценка на а, действията. И тук митническите власти ще трябва да правят юридическа оценка, що се отнася до нарушаването на търговската марка. А, според мен това ще излезе извън постигнатия баланс на услугите, на дейностите, които се развиват от митниците в настоящия момент. Като комбинираме всички тези фактори, трябва да кажа, че е необходим дебат във връзка с преразглеждането на законодателството, за да се види точно каква е ролята на митниците. Когато а, говорим за самия документ, той е много важен и при транзитните стоки. Тоест, тук митниците трябва да се справят с проблемите, свързани с правата върху интелектуалната собственост при транзитните стоки, без да спират потока на вноса. Това ще означава прилагане на мерки от страна на митниците, които трябва да отговарят на ролята на свободното движение на стоки, на потока на стоки и в крайна сметка може да се стигне между, до конфликт на интереси между развиващите се страни и Европа. Например, през 2008 година митниците в Холандия са задържали някои лекарства във връзка с евентуално възможно потенциално нарушаване на патентите. И това довежда до конфликт с СТО, както може би знаете. Този конфликт, този спор беше разрешен, като се стигна до баланс между митническите разпоредби в Европа и спазването на правата върху интелектуалната собственост. Стигна се до преразглеждане на регламент 1383. Но нека сега да не говорим за миналото, настоящето, а за бъдещето. Още нещо важно, което е свързано с правата върху интелектуалната собственост. А именно сътрудничеството между праводържателите и съответните органи. Държателите на правата трябва да разполагат с действителната и правна възможност – да прилагат правилата по такъв начин, че да спазват своите права, да могат да упражняват правата си. И това е целта на законодателството. От друга страна, пък митническите власти трябва да избягват всякакви забавения при транспортирането на стоките. Като че ли тук при, при разгледания регламент е използван същия подход. През 2009 година беше проведен диалог между митническите власти в Европа и фармацевтичната индустрия. В резултат се стигна до една обща декларация. В Холандия правоприлагането по отношение на правата върху интелектуалната собственост за транзитни стоки се подчинява на съдебната практика. Например, тези лекарства през 2008 година, които бяха задържани, вече споменах, бяха задържани въз основа на съдебната практика в Холандия. Съдебната практика посочва, че не може да се спира потока на стоки. В същото време трябва да се спазват правата върху интелектуалната собственост. Европейския съд хвърли нова светлина върху тези случаи с оглед на други разпоредби, свързани с други случаи, като Филипс и Така че холандските митници ще трябва да адаптират своето правоприлагане. Тук говорим за липса на нарушаване на правата, следователно митниците не могат да иземат стоките. Тук не говорим за нарушаване на патентите, ако стоките са транзитно преминаващи. Ние възнамеряваме да следваме този подход, докато не се появи ново съдебно решение или ново законодателство в тази връзка. И разбира се, това съдебно решение, което споменах, ще трябва да бъде включено в преразгледания регламент като прецедент. Разбира се, има и други стоки, не само лекарства, които се фалшифицират. Можете да погледнете търговските марки. Тук също трябва да се стигне до а, добро равновесие. Тук съм съгласен с представителя на Инта, който каза, че трябва да има различни критерии, които се прилагат към различните фалшифицирани стоки. Това е от интерес и за третите страни, които пренасят транзитно стоки. За тях е много важно транзитните стоки да преминават безпрепятствено през Европейския съюз. В същото време пък трябва да се гарантира, че фалшивите лекарства биват задържани. Цялата тази отговорност лежи върху раменете на митническите власти за сега в предложението не виждаме а, голяма яснота по този въпрос. Готови сме да работим заедно с комисията, за да гарантираме, че съществува достатъчно яснота по този въпрос. И този следобед се радвам, че видяхме толкова много предложения за подобрение на текста. Вече прехвърлям времето, което ми е отделено. Надявам се да ми отделите съвсем малко още време, за да мога да обобщя моите аргументи. И така, най-напред, в светлината на интересите на потребителите, на тяхното здраве и безопасност – Холандия вижда значимостта на преразглеждането на законодателството при, при правоприлагането по отношение на правата върху интелектуалната собственост. Трябва да се запази безпристрастността на митниците. На трето място споделяме мнението на комисията, че преразгледания регламент трябва да гарантира бдителността и ролята на държателите на права. На четвърто място по отношение на патентите на транзитните лекарства, настоящите разпоредби, които са приети от холандските митници, учат интересите на трети страни и на пето място трябва да се отдели достатъчно внимание на търговските марки в други случаи, а не само при лекарствата. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много за ясното послание накрая. Мисля, че ще бъде интересно да видим дали всички докладчици ще се съгласят с вашето обобщение. Мисля, че а, вие очертахте важни посоки, които ще се отчитат и в а, доклада. Да видим сега кой иска да думата. Госпожа Руле, искате ли да поставите някакви въпроси? В такъв случай, в заключение на тази част, ще бъде добре да се обърна към господин Пълън. Той може би иска да коментира в рамките на минут-две казаното от а, а, други докладчици и също другите докладчици може да поискат също така. И а, госпожа Едери също а, може да а, коментира казаното в рамките на около 5 минути да видим дали ще успеем да свършим на време. Господин Нюман също е тук. Да, трябваше също да а, спомена и представителите на полското председателство, госпожа Сентос. Също и а, друг представител имаме от комисията. Добре, ако пестеливо ползвате времето, ще може да се изкажат всички. Господин Полен и другите, нека да започнем с вас, защото мисля, че чухме интересни изложения. Да видим какво мислите вие за тях. Аз половин минута мисля, че ще се справя. Мисля, че това, което чухме, бе е, честно казано, забележително ниво на единомислие по темата и ясно е, че има а, много а, ясно изразена опасност от а, фалшифицирани продукти. А, те могат да са и само транзитни и трябва да се решава този въпрос. Трябва да отчитаме също че легитимните генерични продукти, които са стоки на път, транзитно преминаващи през Европейския съюз, трябва да бъдат пропускани, да продължат пътя си. Това е съгласно това, което каза и колегата от Холандската митница и от асоциацията, Европейската асоциация на генеричните продукти, медицински продукти. Според мен това е една така ясно определена позиция, която аз поддържам. Благодаря. Да, искам да допълня, че е много важно митниците да разполагат с насоки, специално разписани или чрез комуникация, чрез отрасъла на генеричните лекарствени средства могат да получат списък на легитимните производители на лекарства и ако получат такива пратки, просто да не ги задържат. особено когато имат подозрение, че има нарушение на патента, може би няма, особено когато става въпрос за стоки на патент да не се допуска а, обаче а, пускане на медицински и лекарствени средства, които представляват фалшификати, били те наше производство или нарушение на търговска марка на друг производител. Благодаря. С две думи ще бъда благодарен, ако депутатите от Европейския парламент, обсъждайки а, предложението, изготвяйки доклада си е, помнят, е, че фалшифицирането е сериозно престъпление. Господин Цимерман вече ни е, посочи здравните и други вредни последици за потребителя. Това, което той не каза, е как се произвеждат тези фалшифицирани артикули, при какви екологични условия, какви условия на труд. използва се много често детски труд хората, които се борят с фалшификацията, са обект на заплахи. Той не спомена също, че митнически мистическия служител, който отговаря а, за а, фалшифицираните стоки на пристанището в Дърбан, беше застрелян тази година от а, китайски фалшификатори а, значи има и други заплахи. А, докато говорим а, за малките пратки и за куфърната търговия, фалшивите стоки са фалшиви, без значение в какви количества се а, внасят. А, е, важно е да се уведомяват за тези рискове потребителя, да има просветителски кампании. Погрешно е да не спираме малките пратки, например ако те съдържат фалшификати или пък ако такива има в пътнически багаж. Ще се е, обърнем към господин Нюман сега. Някой друг иска ли да вземе думата? Преди това не. Господин Нюман, имате думата. Съвсем накратко, с надежда да помогна на докладчика и комисията. В случая Амоко и Nokia моята фирма участваше. Е, делото, което заведе Nokia, Целта не беше а, търговско благодетелстване по отношение на сдържането на пратката. Въпросът беше да се обърне внимание на това, което според Нокия и много други държатели на правда, права е пропуск в сегашната нормативна база. А на 1 декември ще се проведе изслушването по това дело а, аргументите, на които се осланят Nokia и Philips, а, в голяма степен не фигурират в текста на новото предложение. Така че ще ми е интересно как ще отговори представител на комисия а, защо стоките на път могат все още да бъдат третирани по реда на регламента според предложението. И поне с хората, с които днес говорих, очевидно всички мислим, че е нужно да се действа веднага, защото това са неотложни действия, а последиците ще отнемат, ще се отразят за години напред. Господин Столе. Но съгласен съм с казаното. Наистина цари в голяма степен единомислие и по темата, че митниците се нуждаят от правомощия, за да осигуряват спазването и защитата на правата на всички страни по този процес. Благодаря. А преди да дам думата на докладчика, искам да дам думата на представителите на комисията и на съвета. Първо господин Веласко от Генерална дирекция Търговия представител също на Генерална дирекция Таксуд и господин Сентер от полското председателство. Може би всички те ще искат да допренесат за този дебат. Първо госпожа Едри, господин Веласко и след това с, приключим с председателството. Господин Веласко. Не повече от 5 минути, ако може. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате въз... възможност а, да говоря за нещо, което бе споменато от няколко от изказали си тук. Нуждата от сътрудничество с трети страни. Иначе няма да можем да решим проблема. Става дума за нещо, което влиза в, ресора на Генерална дирекция търговия. Наша задача е да помагаме за защитата на интелектуалната собственост и в трети страни, като помагаме и на търговски организации, а също така и като водим двустранни преговори, договаряме споразумения за свободна търговия с трети страни, които винаги съдържат раздел за защита на интелектуалната собственост. Парламентът не отдавна одобри подобно споразумение с Корея. Сега предстоят споразумения с Перу и Колумбия. Има и още няколко други, които се подготвят. Опитваме се да водим диалог с страните, които, откъдето идват проблемите. Много активно работим с Китай. Включваме и представители на промишлеността. А те пък ни информират за положителните резултати, когато има такива. А, работата е трудна, тя обхваща и политически, и технически аспекти, но ние в никакъв случай не се отказваме от нея. Исках да кажа, че митническият регламент ще бъде образец за целия свят. Генерална дирекция търговия го подкрепя. Много страни, които се опитват да подобрят митническата си система, го използват за модел. Много важно е той да бъде добър. Предишният регламент беше използван като образец. Бихме искали сегашният регламент да бъде още по-добър и да бъде вдъхновение за по-високи стандарти в целия свят. По въпроса за генеричните лекарства и инцидента, който бе споменат, ние внимателно го следим, следим в контакт с оплакващите се страни Индия и Бразилия. Знаем, че възможно е необходимо Възможно е да е необходимо да усъвършенстваме регламента, но не става дума за някакви революционни промени. И накрая, пак за защита на правата на интелектуална собственост в трети страни. Много скоро време парламента ще трябва да одобри акта споразумението за борба с фалшифицираните стоки. Целта е подобряване на защитата на правата на интелектуална собственост в трети страни. Това е особено важно наред с работата по регламентът, който обсъждаме. Това споразумение има същите цели, както и регламента. Става дума за акта. Благодаря. Както чухме, по отношение на е, относно визитата ни в Шанхай, трябва да кажа, че е, усилията и за контакти с е, тях не намаляват. Господин Хелер, искате ли да се спрете на някои от въпросите, но не за не повече от 5 минути, не повече, може да са по-малко. Благодаря, господин председател. Както знаете, аз обикновено и не говоря надълго и на широко. Благодаря ви, че ни давате възможността да чуем всички тези изказвания днес от заинтересованите страни, така общата гледна точка в връзка с правоприлагането по отношение на правата върху интелектуалната собственост. Виждаме днес, че има широка подкрепа за инициативата на комисията, но също така е признаване на ролята на митническите власти във връзка с борбата за правата върху интелектуална собственост. Смятам, че дискусиите по презентациите представиха различните аспекти, които трябва да разглеждаме разгледаме всички страни, които трябва да включим и проблеми, които трябва да решим в изготвянето на това предложение. Надявам се, че всички виждате как се опитваме да постигнем баланс между различните интереси, възгледи и ограничения, които е, така спъват всички заинтересовани страни, включително митниците и администрацията. Един въпрос ми беше зададен във връзка с малките пратки. Тук искам да ви припомня намерението на комисията. Целта е да се подкрепят митническите власти при техните трудности да се справят с всички малки пратки, които задържат. И тук става дума по-скоро за един процедурен подход, който а, следваме. Искам да а, успокоя господин Корея. Това предложение не означава, че митниците ще действат само в случаите на малки пратки. Това ще бъде определено. Независимо какво намерят, независимо какъв е размера на пратката, те ще предприемат действия. Това, което предлагаме тук е да имаме нарочна процедура а, за особено малките пратки, които се а, задържат от митниците. Разбира се, дискусиите днес и резултата от публичната консултация показва, че е много трудно да се определи какво е малка пратка. Искаме, така, имаме вече идея с какво искаме да се справим, но въпросът е да се намери подходящата дефиниция, която да издържи проверката на времето. Предлагаме комисията да си запази правото на делегиран акт, защото искаме да проведем дискусия с експертите. проведохме вече разговори с експерти, но те не бяха дефинитивни. Получихме различни идеи за различни предложения по малките пратки, но на този момент не можахме да изберем подходящата дефиниция. Също така е важно да действаме бързо, за да отразим и новите тенденции. Ако включим нова дефиниция в този регламент, това означава, че ако има нова а, тенденция, ще трябва да се промени регламента, което пък си е така времеемко. Така че трябва да намерим баланса, а чрез делегиран акт можем да приспособяваме дефиницията към нуждите. Що се отнася до а, медицинските продукти до лекарствата, ние трябва да разграничаваме между политиките върху правата върху интелектуална собственост, законодателството и здравето на гражданите. И тук искам да а, спомена директивата за сертифицираните лекарства. Тук се включват и разпоредби за транзитното движение и тук ще се дефинират действията на митническите власти по отношение на лекарствата, които са в транзит Пощо се отнася до лекарствата, не отговарящи на стандартите. Що се отнася до информацията, тук става дума за правилото за поверителност на данните, които се предоставят а, от потребителите. Това е направено за защита на всички компании. Ако искате да промените тези правила, ще трябва да се промени директивата за защита на данните и не смятам, че това е резултат, който ние лично искаме като европейски граждани. И накрая по отношение на транзитното движение, тук искам да поясня още веднъж, че ние сме проследили съдебната практика на съда, това, което се казва, както и на генералния адвокат, когато се произнесе решението по случая Nokia Philips. Тук става дума за материално-правните разпоредби за интелектуалната собственост. Ако се разгледат тези материално-правни разпоредби, се вижда какво означава нарушаване на правата върху интелектуална собственост. В този регламент ние единствено можем да кажем, че митниците могат да контролират стоките във всички ситуации, в които стоките са под техен надзор. Когато става дума за задържане, те трябва да се придържат към материално-правните материално разпоредби по интелектуалната собственост, въжащи в съответното право, съответната държава, извинете. Това не означава, че комисията не смята, че няма а, проблем. Тук говорим и за стратегията по вътрешния пазар и ние тогава уточнихме, че ще уточним а, какво означава и как да се процедира при стоките които са в транзитно движение и това правят моите колеги от Генерална дирекция Вътрешен пазар. Много ви благодаря за вашите коментари и за обобщението а, на проблематиката, която изслушахме. А, сега Полското председателство е представено тук, така че с голямо удоволствие давам думата на Полското председателство за заключителни коментари. dziękuję bardzo panie przewodniczący! E, e, czasu jest już niewiele благодаря много, господин председател. Малко време ни остава, за това бих е, желал да ви разкажа съвсем накратко за това какво правим ние и да спомена някои от въпросите, за които вече стана дума. Особено се радвам на възможността да участвам в това публично изслушване. Много важни презентации, информация, различни гледни точки прозвучаха и те определено ще ни бъдат полезни в работата ни в съвета, докато работим по регламента за правата на интелектуална собственост. Много са областите, които се нуждаят от задълбочен анализ. Много са и тези, които вече се обсъждат и подобно на вас в Европейския парламент и ние в съвета също обсъждаме темата и нашият подход е подобен. Ние също открояваме подобни проблеми, както ни каза и комисията, малките пратки, проблема с дефинициите, както днес посочиха и експертите било то в регламента или в делегиран акт, както предлага комисията. А мислим си също така и на основата на сътрудничеството и в процедурата на съвместно вземане на решение с Европейския парламент. Обеден съм, че ще стигнем до решение. Проблема за път, багажа на пътниците, как да бъде третиран а той и фалшификатите намиращи се в а, а, този а, багаж. Дали с нулева толерантност, дали изобщо е възможно да се проверява всеки продукт или можем да подходим не така строго. Въпросът за разходите за унищожението на малките пратки също е важен. Чухме различни виждания. Кой да поеме тези разходи, от кого да се търси отговорност за поемане на тези разноски. Мнозина твърдят, а, че за момента мътническата администрация няма готовност да поема този вид разходи. Ние в разискването също трябва да отчетем тези съображения. В момента в съвета ние а, работим а, до, по първия вариант на документа на 5 декември. Съветът ще изготви доклада за напредъка в това отношение, изготвен от председателството и се надявам на още по-тясно сътрудничество с докладчика от Европейския парламент, както и с комисията, за да може да продължи още по-активно работата по време на полското председателство, както и на а, датското председателство като част от работа на тройката на председателството. Благодаря още веднъж за възможността да изслушам тези а, интересни и ценни а, сведения и презентация, те ще се отразят благотворно на работа ни по а, регламента и по прилагането му от митническите администрации. Благодаря. Благодаря ви. Много добре беше, че присъствахте тук и участвахте в нашето изслушване. Желаем ви успехи във вашата работа. Господин Кройсман, аз знам, че вие поддържате а, постоянно контакт. И така, господин Кройцман, мога ли да ви дам думата сега за кратко резюме, като за довиждане? Благодаря, Малком. Това беше много важно и много интересно изслушване. Само три неща ще спомена. Първо, беше много интересно да чуя това, което каза представителя на Германия по отношение на процедурите – и как може да подобрим проверките с участието на всички заинтересовани страни. Не е лесно да се дефинират малките пратки, за което стана дума. Би било интересно да получим предложенията на комисията. Може да се опитаме да намерим обща дефиниция за това какво са малки пратки. Очевидно тук трябва да бъдем прагматични. Когато става дума за личния багаж, за ръчният багаж, също необходимо е да имаме дефиниции. Едно е да дефинираме какво е малка пратка, обаче ако имаме 10 е, единици багаж с 10 фалшифицирани продукти, стоки, дали това се продължава да бъде малка, малко количество. Но това е проблем, който мисля, че можем да решим. Трябва да има нула търпимост при всеки фалшифициран при всеки случай на фалшифицирана стока трябва да а, има съдебно преследване, а, да започне съответно производство, за да не насърчаваме търговията с а, фалшифицирани стоки. имаме едно добро предложение за регламент от страна на комисията. И сега, за да приключим, да ви кажа какъв е графикът от тук нататък. По отношение на парламента във всеки случай. Докладчикът ще обмисли всичко, което, е чу, което чу днес и ще направи своите предложения за изменения. На 8 декември ще, ще отидат за превод след коледните празници на 9 януари ще ги обсъдим. До 19 януари ще бъде срока за внасяне на изменения. Предполагам, че много от вас ще участват активно в този процес. След това ще разгледаме измененията на 6 февруари. Ще гласуваме в комисия по измененията на 28 февруари. Това значи, че се може да гласуваме в пленарна зала 28, на 28-29 март. В зависимост от как вървят нещата в съвета по време на датското председателство, може да има някакви промени в този график. Но това ще зависи изцяло от комисията и от докладчика. Мисля, че беше много полезен след обед. Искам специално най-сърдечно да благодаря на всички участници, на всички лектори, чухме много полезни и интересни неща. Надявам се, те ще продължат да работят с нас. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, на всички представители на политическите групи. Благодаря на всички. Благодаря на нашите многобройни зрители, които ни следят по интернет. И искам да напомня, че имаме бюлетин с новини, който публикуваме онлайн. Винаги сме радваме, когато има интерес към него. В следващите заседания на нашата комисия ще бъдат също така предавани на живо по интернет. Още един път благодаря на всички. Довиждане. И искам да благодаря, както винаги, и на нашите преводачи, които свършиха много работа.